Okay, colleagues, um, we can make a start. Колеги, нека да започнем. Благодаря на тези, които дойдоха на време. Ще изчакаме още няколко минути, за да видим дали и други членове ще дойдат. Имаме много теми този след обяд и ще започнем с въпроса за ромите. Съобщение от комисията и съвета, Европейския економически и социален комитет и Комитета на регионите, доклад за изпълнение на рамката на ЕС за национални стратегии за интегриране на ромите 2015. Представенето е Налина Папа Микалопулу, ръководител на отдел политики за интеграция и борба срещу дискриминацията на ромите. През юли комисията публикува доклад за изпълнението на стратегията за интеграцията на ромите. Много от нас очакваха този доклад с, неочак... с нетърпение. Сега ще чуем комисията и след това ще можете да зададете въпроси. Моля комисията. Thank you very much, Chair. Благодаря, господин председателю. Аз също искам да благодаря на Европейския парламент за това, че покани Европейската комисия да представи нашия годишен доклад за интеграцията на ромите. Трябва да кажа, че този доклад е четвъртия такъв след приемането на съобщението на Европейския съюз през 2011 година имаше стратегии, имаше стратегии, които бяха изготвени за интегрирането и социалното включване на ромите. Има две, два много важни фактора. Единият е, че бяхме изправени пред едно ново поколение европейски фондове и се възползвахме от възможностите, включени в разпоредбите на регламента, да се предвиди финансиране, предвидено специално за тези стратегии за интеграцията на ромите. Друг фактор, който е от историческо естество, от 1 януари 2016 година препоръките на съвета за включването на ромите ще влязат в сила. Ще се възползваме от този период, за да видим какви мерки ще предприемат държавите членки, за да изпълнят препоръките, които влизат в сила от 1 2016. Е, от фондовете 20% от тези средства са от държавите членки. Едно е да се заложат средствата и целите на хартия, друго е те да бъдат изпълнени на практика и да се види какво е тяхното въздействие върху ромите. Освен това, се опитваме да задействаме много механизми, включително на национално ниво. През 2014 имаше среща на върха по темата за интеграцията на ромите и ясно беше посочено, че много от предизвикателствата са на местно ниво и освен това участието на ромите е много важно условие, което не се изпълнява във всички държави членки. Ние поискахме да се е, разгледа въпроса за координацията на изпълнението на стратегиите на място, като бъдат обхванати всички заинтересовани страни на национално ниво. Това включва и представители на ромските общности, представители на местните власти, на а, гражданското общество, на неправителствени организации, на съответните министерства, кои, всички, които взимат участие в изпълнението на стратегиите за интеграцията на ромите. Освен това сме направили и допълнителна крачка напред. Ние препоръчахме на държавите членки, като по, черпихме опит от платформата на европейско ниво, а именно да се създаде е, платформа за ромите на национално ниво, платформа, която да се превърне в форум, в рамките на който заинтересованите страни да провеждат редовен диалог и а, да дават а, своето мнение по изпълнението на стратегиите. Ние насърчаваме изпълнението на плановете за действие и насърчаваме участието на заинтересованите страни. Освен това, тези платформи национално ниво ще бъдат финансирани от нас. Наскоро публикувахме а, и обществена поръчка за създаване на такива национални платформи, като финансирането от нас е 95%. Вижда, че процедурата е доста приемлива. Позоваваме се на препоръките на съвета, които посочват, че трябва точките за контакт за ромите да имат координираща роля и да сплагат със съответните правомощия различните заинтересовани страни в държавите членки трябва също да работят съвместно с точките за контакт и с тези национални платформи по въпросите за ромите. Освен това работихме а, в много тях сътрудничество 17 държави членки и с Агенцията за основните права, за да се създаде, създадат ам, ам, показатели Е, всичко това е в унисон е, с е, препоръките на съвета, които влизат в сила от януари 2016 година, като тези показатели също са съобразени с съответните препоръки. Необходимо е да се изгради европейска рамка. Има някои въпроси, които не са засегнати в европейската рамка за правата на жените, въпроса за децата. Има много а, въпроси, които са включени в препоръките на съвета, но не са включени в европейската рамка. Европейската комисия подкрепи резолюцията на Европейския парламент, свързана с признаването на геноцида срещу ромите. Господин Тимерманс и комисар Юрова изготвиха съвместна декларация, с която се препоръчва на държавите членки да направят постъпление, за да признаят Холокоста на тромите. Има и много въпроси, които са единствени по своя характер. През март имаше събитие, свързано с ам, ам, платформата за ромите. Беше, беше засегнат въпроса и ам, за ам, дискриминацията срещу ромите. Вече обясних каква е ролята на платформите на национално ниво за ромите. Стратег... противен случай стратегиите няма да бъдат изпълнени нито в Брюксел, нито в мазето на Министерството. Тези стратегии ще бъдат изпълнени на място на национално ниво и на местно ниво. Трябва да се използват новите средства и инструменти в рамките на новите финансови прогнози, да се приеме освен това законодателство, свързано с дискриминацията, да се, да се контролират всякакви действия, свързани с пропагандиране езика на омразата и нетолерантността, да се използват вече установени практики на място да се подкрепи интеграцията на ромите, като тази реформа се превърне в успешна и бъде подплатена със съответното устойчиво финансиране. Водим диалози с европейските страни и е, използвам един същи формат. Първо посещаваме ромските общности, придружени от е, представители на гражданското общество и на пресните организации, с които работим в съответната държава членка. След тези посещения с а, е, ромските общности имаме среща с а, е, местните власти, след това имаме среща и с представители на правителството, на местните власти, на ромски ромските общности и гражданското общество и след това имаме друго заседание с правителството, където обсъждаме отделни въпроси и обмисляме по-нататъчни действия. С България и Румъния имаме тясно сътрудничество. На 19 и 20 октомври ще се срещнем с всички представители на националните точки за контакт и ще обсъдим следващия доклад, който ще се позовава на показателите, изработени съвместно с Агенцията за основните права. Другата година ще има само един доклад, доклада за напредъка, който е комбиниран с изпълнението на препоръките. Ако имате някакви въпроси, е, съм готова да ви отговоря. Благодаря ви, че ми дадохте възможност да представя доклада на комисията. Благодаря ви за вашето представяне. Дали има някои а, от а, членовете, които искат да зададат а, въпрос? Сурая, благодаря ви. И добре дошла Лина. Много се радвам отново да ви видим. Струва ми че се виждахме по-често, когато бях активист, отколкото се срещаме днес. Радвам се, че Европейската комисия поставила акцента върху антициганските настроения в доклада си аз лично се боря с подобен вид дискриминация срещу ромите от години насам и се радвам, че в момента вече и комисията обръща внимание на тези тенденции и на социалното им въздействие. Слушайки ви, Лина, оставам доста оптимистично настроена. Очевидно, че Европейската комисия работи с отдаденост за бобата бобата срещу дискриминацията на ромите. Но трябва да сме наясно с социалното изключване, социалната изолация и много тежкото положение, което се намират ромите в Европа, не само в победните държави, но и в по-богатите. Дори и в богатите държави близо 80% от ромите не работят и са обект на дискриминация. Има много риторика на омразата срещу ромите. И до ден днешен, ето защо бих искала да се съсредоточим повече върху превенцията. Споменахте плановете, които съществуват за събиране на база от данни, наблюдение, но мисля, че трябва да се съсредоточим върху основните в, в мнозинството от общественото мнение чрез кампании за осведомяване, за да си дадат сметка европейските граждани какво всъщност представлява ромската общност. Че те са били обект на социална изолация, на бедност и на преследвания в продължение на стотици години. Това е много важно. Важно също така Европейската комисия да продължава да а, оказва натиск върху държавите членки, да поемат и те своята отговорност. Споменавате, споменавате в доклада също така какво постигнахме ние в Швеция. Създадохме комисия, която работи по въпросите за а, антиромските, борбата срещу антиромските настроения или антициганизма. И ми се струва, че и други държави членки биха могли да се получат от нашия пример и да създадат подобни органи. Какво друго? Още нещо, като е добавя, но забравих какво. А да, препоръките на съвета от 2013 година ясно заявяват, че държавите членки трябва да работят за борба срещу антициганизма, но смятам, че трябва да има повече, трябва да бъде оказан допълнителен натиск върху тях, защото много държави членки все още не, не признават до съществуването на това явление. Радвам се, пак казвам, че в вашето вашето документ се споменават антициганизма като специфична форма на дискриминация срещу ромите, споменава се и холокоста на ромиите. Радвам се така на продължаващото сътрудничество с съда. Благодаря, Сорая. Думата има господин Драгичи. Yeah, thank you, President. And, uh, I... Благодаря ви, благодаря ви, господин председател. Бих искал и аз благодаря на госпожа Папа Ниполо за доклада. Отдавна се познаваме с нея и мога да ви кажа, че тя е новата желязна леди. Тя държи с желязна ръка своя отдел в комисията и върши отлична работа там. Лина, наистина работи много силно в отдела, посветен на интеграцията на ромите, но бих се радвала да имаме подобни хора и на национално и на местно равнище в държавите членки. Казвам го от личен опит, защото аз работех в едно от националните звена за контакт, затова и толкова добре познавам Лина. От друга страна обаче, всяка седмица се прибирам в Франция, прибирам се сред семейството си роми, посещавам голяма част от ромската общност и за нещастие съм принуден да ви го зачаровам, защото много малко част от промените се виждат на практика, за съжаление, поне в Румъния. Не казвам, че това е повина на Европейската комисия, не казвам, че е повина на националните правителства или на местните органи самоуправление. Всъщност не знам, чия е грешката. Както казах, работех в звеното за контакт в Румъния, когато доклада беше изготвен преди две години. Знам как се изготвят и изпращат докладите до Европейската комисия. И трябва да кажа, че Както спомена Илина, от 2012 година бяха изготвени препоръки на съвета за интеграцията на ромите. И липсва звеното между ем, Европейската комисия и местните власти. Тоест липсващото звено е на национално равнище. И ако можех да променя нещата с а, магическа бръчка, бих искал Европейската стратегия за интеграция на ромите да се прилага направо от местните власти на място. Защото нещо липсва по средата. И виждам, че Лина кима в знак на съгласие. Трябва също така да отбележим, че в момента гражданското общество не се ползват а, с а, същото доверие от ромската общност, както в предприсъединителният период, тъй като а, ромската общност беше много разочарована през период на 2007-2013 година за нещастие и трябва да преодолем тези трудности. В бившите комунистически държави Румъния, България, Чешката република, Словакия и Унгария проблемът е, че кметовете, че властите на местно равнище, дори когато, с, когато искат да участват в процес интеграция на ромите, не знаят как да кандидатстват, нямат възможност да кандидатстват за финансиране по Европейската стратегия. И моята основна препоръка, е, както каза и Елина, би следвало националните платформи за интеграция на ромите да се управляват някакъв, поне до известна степен от Европейската комисия и от съответният отдел, а не да бъдат оставени и сами да се развиват. Благодаря ви, ще ви дам думата на след като всички колеги вземат думата. Те не са толкова много. Госпожа Вин Берк има думата. Благодаря ви. Когато говорим за интеграция, имаме нужда от две страни, които да си сътрудничат. А, ако роми, тук си задавам въпрос всъщност, искат ли ромите наистина да се интегрират? Те пътуват непрестанно из Европа, но защо просто не се установят някъде и не гарантират по-сигурно бъдеще за себе си и за своите деца. Ние не си наполагаме големи усилия да подобрим тяхното положение, но те не дават резултати. От години насам. Споменахте факта, че 80% от ромите са безработни. но също така с тях има много високо равнище на предсрочно напускане на учебната система, така че въпросът е искат ли наистина ромите да се интегрират. Госпожа Викстрам има думата. Благодаря ви, господин председател. Бих искала да благодаря на госпожа Папа Михалопово за усилене, за усилията, които полагате и енергията, която влагате в тази тема, която е европейска тема. Това е европейски проблем и би трябвало всички да, си, да се занимаваме с него. И трябва ясно да заявим, че ние в Европа вярваме и се стремим да възвърнем достоинството и доверието на всеки един гражданин, независимо дали е част от младсинството или от мнозинството. Всички са еднакво ценни граждани и трябва да го вземем предвид, особено в контекст на казаното току-що от колегата преди мен. Поздравявам също така значението на този директор на отдел, който е готов да се бори срещу дискриминацията, срещу антициганизма, срещу риториката на омразата и насилието, които са част от ежедневието на всички роми. Аз идвам от малък град в Швеция, и там имаше няколко много сериозни инцидента през последните няколко дни, през последните няколко седмици нападения срещу роми, които са избягали до най-северните части на Европа в търсене на по-добър живот. но техните домове, техните а, лагери са обект на подпалвания, има и други обекти на насилие в Упсала и това е напълно неприемливо. Ето защо трябва да предприемам спешно мерки, защото това положение е абсолютно нетърпимо. Колегата с пълно право заяви, че има липсващо звено между европейското защото Европейската стратегия и усилията на местно равнище и национално равнище. Ако има такива, такива пропуски, трябва незабавно да работим за тяхното преодоляване, защото имаме истинска нужда от добре функционираща стратегия за интеграция на ромите. Пак повтарям, всички сме европейци, всички сме еднакво ценни и всички заслужаваме уважение и живот в достойни условия. Благодаря, Сесилия. Думата има Питър Нидермилър. Благодаря ви. Аз имам три кратки коментара и три въпроса. Първо, разбира се, високо оценявам усилията, които полага Европейската комисия за да отпусне допълнителни средства за интеграцията на ромите. Но на практика средствата, които се отпускат за интеграция на маргинализираните групи е, от, от обществото обикновено не достигат до ромите. И ще ви дам няколко примера. Има сериозни проблеми с е, насилственото изселване на роми в е, България, Унгария, Чешката република и други страни. Съгласно много неправителствени организации не се пускат никакви средства за да се подпомогне на ромите, които са били принудени да напуснат домовете си. Това е истински проблем. Въпросът ми е дали има проблем с целенасочването на средствата, дали имаме нужда от специфичен фонд за ромите или резултат, резултат проблемите са на ниво изпълнение на настоящите програми, съответно имаме нужда от по-добро, по-добър контрол. Се занимавам с въпроса за сегрегацията в училището и се задава въпроса как европейските фондове могат да подпомогнат за преодоляването на тази сегрегация много случаи обаче не, е не са достатъчни усилията, които се полагат и въпросът ми е дали Европейската комисия ще продължи с практиките на по-строг контрол над държавите членки. Друг, толкова коментар. Важно е изготвянето на националните стратегии за а, интеграция на ромите и много държави членки ги използват за важен инструмент за наблюдение на положението на ромите в Европа. От друга страна, в някои случаи този инструмент изглежда прекалено безобитен и не води до разрешаване на истинските проблеми. Ето защо третият ми въпрос е как смятате, че може да заработи по-успешно европейската рамка на националната стратегия за интеграция на ромите. Благодаря, Питър Бир... Биркет има думата. Много ви благодаря. Най-напред бих искала да благодаря на всички ви, защото за това, че включихме тази тема в дневният е, ред днес. Тъй като винаги има опасност да забравяме тази важна тема в контекста на дискусиите за миграцията в момента. Сутринта отново проведахме дискусия за миграцията. И се спомена нееднократно, че може би имаме нужда от повече Европа, в смисъл, че комисията и парламентът трябва да вземат решение, ако искаме да се предприемат някакви мерки. Изглежда, че държавите членки все още не са готови и изглежда, че е, това се оказва и в е, контекста на Европейската стратегия за ромите. Много насоки има и на европейско равнище, и на национално равнище, но липсва достатъчно воля и достатъчно ангажимент на национално равнище. Така че моят въпрос е към Европейската комисия е какъв е опитът на трупан през последните три докладна и дали действително има липса на политическа воля и липса на политическо лидерство. Защото ако в дадена държава членка се смята, че няма никакъв смисъл да се помага на ромите, защото те не искат да им се помогне, не искат да пращат децата си на училище. Ако има подобни настроения и подобни твърдения в тази държава членка, за да се преодолее проблема, трябва истинска политическа воля, а не просто средства. И дори тук в парламента един колега от друга политическа група ми заяви, че от стотици години насам държавата му се опитва с големи усилия да интегрира ромите, но никога не може да постигне успеха. Аз обаче не мога да повярвам, че сега на ромите е борба, която се води усилено от векове насам. Така че нека наистина да гарантираме необходимата политическа воля, а не винаги да се оправдаваме с липса на средства. Трябва да намерим някакво решение и преди всичко имаме нужда от повече е, обществена видимост, повече натиск е, върху държавите членки. Да, понякога трябва да се работи на национално равнище, понякога на местно равнище, но трябва да гарантираме, че средствата достига до ромските общности, че са на лице волята и ангажимента за истинска промяна и трябва да гарантираме, че работим ръка за ръка с Европейската комисия, с организациите, които действително искат да променят положението на ромите, за да може след няколко века тяхното положение в Европа наистина да се подобри. Има един последен въпрос към Европейската комисия с всички нови инструменти, с новото финансиране и решението на съвета, което ще влезе в, в сила от 1 януари. Какво очаквате вие? Кои са областите, където може да настъпи истинска промяна и какви ви би следвало да бъдат следващите стъпки за поетапно подобрение на ситуацията? Петро Бергет, Сарая. И след това ще се, ще се направи едно резюме, но сега, госпожа Паранер. Това са. Благодаря. Аз съм третата представителка на Швеция, която взима думата днес след обед. Не защото ние изпитваме някакви особени трудности, с ромската общност, по-скоро обратното, но но в Швеция националните малцинства са многобройни, те имат специфични права и ние просто някак си успяхме да приемеме, че можем да бъдем различни едни от други и да се приемаме едни други. Не става дум. Интеграцията не е само приспособяването на една група към друга, а начина по който ще можем да научим едни от други, да се получиме, да се взаимообогатиме. Става дума за създаване на едно многокултурно общество, т.е. интеграцията е двупосочна. Днес малко закъснях, така че не чух изказването на комисията, но това, което отбелязах е, че не разполагаме с инструменти за налагане на санкции на държавите, които не предприемат мерки срещу дискриминацията на националните им малцинства. Мисля, че това е нещо, което трябва да бъде изправено. И второ, Превенцията. Сурая наблегна на това. Това наистина е една много важна дейност, на която трябва да наблегнеме, защото ако не няма превенция на изключването предварително, то не само една група, а много групи биха могли да бъдат а, изключени. Много ви моля да бъдете кратки, да бъдем наистина дисциплинирани защото все повече и повече хора се прибавят към списъка на изказващите. Госпожа Стивенс, Хелда. Благодаря, господин председател. Аз съм от Хен, от Ган от това е един малък а, фламандски град. И през а, последните години имаше много а, роми, които се настаниха в а, град Гант. Така че а, това създаде известни проблема. И властите на града направиха всичко възможно, за да помогнат интегрирането на това на тази общност и по-специално на децата. Не е лесно, защото те са носители на една съвсем друга култура и е, страните, от които идват, е, там те са били дискриминирани, така че те нямат доверие в системата като цяло в Гам по, поиска помощ и а, средства за спомагане на тази общност. Аз питам, има ли средства, които могат да бъдат използвани в, тук в Западна Европа за интегрирането на а, ромите? Тези средства само за Източна Европа ли са? или има средства, които биха могли да бъдат предоставени тук в Западна Европа за интегрирането на тази общност. Е, просто средствата биха могли да бъдат разпределени в цяла Европа, за да се интегрират специално децата, по-специално децата, да се направи нещо и за, моми, за младите момичета и включително и да се е, решат доколкото е възможно проблемите на хората с някакви увреждания. Защото много деца, много юноши, млади хора са принудени да просят по улиците и това е просто един недостоен начин на живот, но то в крайна сметка так, това е истината, това е действителността. Крайно време е да се е, сложи край на тези недостойни практики. Е, р, р, е, защо защо всъщност ромите от Румъния, например, е, бягат и отиват в е, Западна Европа? Така че аз не, разби, не разбирам защо средствата се насочват към източна Европа, а пък е, хората бягат от там. Така че моя град е, Гант е, има нужда от е, средства, за да реши проблемите на тези хора. И сега госпожа Ана Гомеш. Yes, I too was not able to listen to the... За съжаление не можах да изслушам изказването на комисията, но бих искала да задам следния въпрос. Комисията може... Дали комисията комисията е измерила последиците от бюджетните ограничения след, следствие на кризата върху Римс, ромското малцинство. Защото в моята страна, в Португалия, наистина последиците бяха огромни. Те бяха лоши за всички, но но си давам сметка какви са последи, последиците за най-уязвимата малцинствена група ромите. Мога да си представя какво е в другите страни защото представителите на, тези, на тази общност работят предимно по панаири, пазари, защото защото не разполагат с необходимото образование, за да работят на друго място. но економическата, економическата криза имаше много тежки последици върху точно тези сектори на економиката, пазарите на открито, панаирите и така нататък. Така че Рим, ромското, ромската общност наистина пострада много от економическата е, криза, да не говорим и за е, средствата, които държавата можеше да отделя за социална помощ на тези общности. Така че наистина последиците бяха много отрицателни и много ем, силни. Така че въпросът е комисията има ли някакви наблюдения за това и смята ли да предприеме някакви мерки, за да превъзмогне последиците от е, отрицателните последици на кризата върху тази общност. Сега много въпроси бяха отправени на е, комисията, но първо Сорая и после господин Полтичик. Сорая. Благодаря, Клод. Нека първо да кажа, че ромите са онези граждани на а, Европа, които за които никой не се е грижил в а, продължение на стотици години. Така че би трябвало да се зас, зас, зас, за се застрамиме за това, че никой в продължение на години не се не се е погрижал за тази общност. И в Швеция ромите също биха би трябвало да имат въз... биха имат възможност да, да, да, да говорят свое език. Ние трябва трябва да вземем мерки, мерки за наистина да събудиме съзнанието от останалата част от обществото. Като че ли е, обществото не поема своята отговорност спрямо ромите. Ето аз бях неодавна в Словения, която не е една бедна страна, напротив, една по-скоро богата страна там има ро ромски малцинства, но тези хора нямат е, е, в техните къщи няма електричество, нямат е, вода, няма канализация, децата нямат достъп до училище. Като че ли просто общ, об, обществото си не може и не иска да поеме отговорност към спрямо тези хора. В а, Бях в някои ромски махали, където децата наистина ходеха на училище, но не можеха да ползват а, училищния транспорт за, за да отидат на училище. Опитахме се да направиме нещо, за да им осигуриме този достъп до транспорта. Така че ако наистина хората искат, ако има политическата воля, ако се е, предприемат наистина целесообразните, целенасочени мерки, биха могли, биха могли да се постигнат е, е, с целите. Нека не говорим един милион шведи на времето са напуснали Швеция а, и са се преселили в Съединените щати в търсене на по- добър живот, бягайки от глада. В крайна сметка днес е, ние трябва да направим същото за мигрантите. Ние просто трябва да поемеме своята отговорност. Трябва наистина трябва да се знае какво се постига, когато се взимат е, мерки и когато тези мерки е, наистина могат да се отразят на живота на, на дадени общности. Сега, кой иска думата? Е, исках да избегнем този вид. Е, господин председател, Сорая многократно ме е наричала фашистка или расистка. Аз зададах въпроси, свързани с интеграцията. Аз просто искам да знам по какъв дали тази интеграция наистина функционира. Така че не виждам, не бих искала да продължиме с подобни разговори. Нека да прекратим до тук с този диалог поведваш, господин Ячинов. Аз не знам какво да кажа. Аз, господин Драгичи. Така, не е единството нещо, което искам да добавя. Аз бих искал да подигна въпроса, който пред повдигна колегата Кристина Веме. Сега, първо, ромите, знаете, че сме единственото мълчинство, което е, е присъства в 28 държави и членки, т.е. също като европейски граждани ние имаме право на свободно предвижване като всички, защо отиваме в Швеция, защото можем да отидем и I think I know what you're alluding to there, but um, okay, so сега нека дадем думата на Лина. Вие наистина сте свършили много работа. Това беше е, подчертано от е, Сорая, от господин е, Трегеч. И би, би било добре да чуем конкретни отговори на конкретните въпроси, зададени от нашите члени. My job is... Благодаря, господин председателю. Моята работа е пълна с предизвикателства и трябва да кажа, че моят екип е много динамичен и 37% от екипа ми е с ромски происход и те се справят чудесно. Ще се опитам да групирам отговорите си. Трябва да кажа, че за първи път в живота си получавам толкова много въпроси на заседание. Много се радвам, защото е, имам добра новина. Ще започна с две неща, свързани с Швеция и Бялата книга и с е, е, града. Actually, last... С града Гент. Миналата година ние включихме Гент в нашия доклад. Тази година включихме Бялата книга. Опитваме се да очертаем добрите практики в държавите членки, да ги включим в нашия доклад тъй като държавите членки ще ги вземат предвид и могат е, да видят коя практика може да се окаже от полза за тях. Когато говорим за, европейс, за европейско финансиране, не говорим за пете страни с е, най-многобройни ромски общности. Ние говорим за всичките държави членки стана ни ясно, че много от държавите членки не разбират по какъв начин могат да имат достъп до финансиране в собствената си страна, за да се занимаят с въпроси, свързани не само с интеграция на ромите, но и с други въпроси. В момента се занимаваме с нещо и то работи много усърно по него. На страницата е, за електронно правосъдие е, ние е, изготвяме подстраница за всяка държава членка, където включваме стратегията на всяка държава членка, всичките налични средства и фондове, всички управителни ръководни органи в държавите членки, които отговарят за стратегията и за достъпа до средствата. Е, кметът на Гент е добър приятел на нашия отдел и Работим тя сътрудничество с него, разглеждаме всички възможни проекти. Има и друг въпрос, който ни се задава постоянно. Не искам да характеризирам никого, но трябва да кажа дали е, хората искат да им кажем дали ромите наистина искат да бъдат интегрирани. Имаме университетски студенти, кои искат да научат от нас повече за ромите, за стереотипите, за това как се възприемат ромите, защото вие не виждате плодовете от всички тези усилия. И за това се питате, ами за какво да се полагат усилия, когато не се вижда нищо черно на бяло. И, е, а, факт е, че е, е, е изгубено доверието към по-многобройните общности и те имат основания да не ни се доверяват, защото не сме показали е, на тези хора, не сме ги убедили, не сме направили нищо, за да покажем, че има надежда за тях. Ние трябва да спечелим тяхното доверие. Доверието не се дава, то не е дар. За доверието се работи. И това е нещо, което всички трябва да направим. Съгласен съм с коментара, че трябва да сме проактивни, да има просветителни кампании. Сояра ти току-що сложи началото на една просветителна кампания за роми с роми, да се направи опита да се очертаят стереотипите на местно ниво и това може да стане с помощта на местните органи. Освен това ще ви кажа, че съм съгласна с следното. Всичките действия, които са предприяти, не са довели до очакваното въздействие на местно ниво. Това, което прави комисията в момента е да се опита да окаже съдействие на местно ниво, а, така че да се намали а, тази дистанция между а, Брюксел и местните и регионални власти. На следващо място, кои а, ромски общности не сме посетили ние през последните седмици и в кои страни сме се срещнали с представители на местните власти. Това всичко е посочено в Галина сме били, в Дари, в Мехендич сме били, в Крайова, в Симеан, в Калараш, в Бодести, в Формошан сме били, в Султано също така, Попоро, Ефен Силивада, в Молтовени, в Монтона, в Калараш и в понеделник ще сме в Клуш. Опитваме се да провеждаме комуникация и да работим съвместно с местните власти. Сега говорим с управителните органи, отговарящи за европейските фондове на национално ниво, за да могат да осигурят те съдействие и обучение на представители на местните власти, за да знаят те как да имат достъп до европейско финансиране. В същото време има и обявена обществена поръчка за провеждане на обучение на 90 неправителствени организации, за да се изгради капацитет и да може да се участва в процеса. Друг въпрос, който беше повдигнат е как е, се изготвят докладите. Вие сте свикнали с първоначалните доклади, е, когато е, точките за контакт попълваха въпросници. Това вече не е така. Сега, когато се изпълнява рамката, е друго. Сега е, имаме допълнителни правомощия в качеството си на комисия, в сравнение с преди. И сега можем да поискаме от държавите членки да ни докладват. Преди не беше така. А, комисията трябваше да докладва на, е, на парламента и на съвета. И, и създаването на такъв доклад беше наистина кошмар. Но сега имаме пряк диалог с координаторите държавите членки чрез тези точки за контакт. След адаптирането на препоръките от 2013 година се създава възможност за предоставяне на информация за докладване и така се улеснява процеса всеки път, когато искаме да се обърнем към държава членка, ние публикуваме какво трябва да се докладва. Публикуваме а, един образец и приканваме всички да вземат участие. Приканваме представители на НПО, на на гражданското общество, Агенцията за основните права, дори доктор, който се занимавал с вакциниране и той също изготви свой доклад. И всички тези доклади ги обединяваме и имаме по две срещи с всяка страна, 44 срещи за всеки един доклад. Оценяваме всички доклади съвместно, обсъждаме методологията, по която да работим и не е само ГД правосъдие, но и други а, е, генерални дирекции, които имат отношение за етост, жилищно оценяване и така нататък, те също трябва да участват в процеса на одобряване на доклада а, за всяка държава членка. Доклада е много прозрачен, а, много ценен по отношение на правните инструменти, с които разполагаме от миналата година можем да подаваме искове срещу държавите членки, когато използват езика на омразата. Въпроси свързани с, с дискриминация и ксенофобия също могат да бъдат отнасяни към съда. Това е след влизане в сила на договора от Лисабон съгласно директивата, която също беше приета за недискриминация. По нейните разпоредби също можем да отнасяме случаи към съда. По отношение на свободното движение и ам, просенето по улиците. Тези семейства, ако имаха други начини да оцелеят, нямаше да си напуснат домовете и нямаше да отидат където и да е в Западна Източна Европа, за да просят по улиците. Трябва да разберете, че комисията може да функционира и да действа в рамките на договорите и своите правомощия. Не мога да изпълня законодателство или някакви действия срещу просенето по улиците в държавите членки. Това противоречи на моите правомощия. Това е тема, която попада в наказателните разпоредби на съответната държава членка. Това, по което работим ние, е свързано с интеграцията на ромите на място – и да се спазва правото на свободно придвижване до друга държава членка, независимо по каква причина, с цел обучение, работа, но не и с цел просене по улиците. Всички трябва да сме отдадени на каузата за а, еднакво третиране на всички и за даване на еднакви възможности на всички. Благодаря за ам, твоята ам, за твоето изказване, което беше много съдържателно и ам, много емоционално. Дебатът също беше много разгорещен. Откакто съм в комисията, съм давал думата на всички представители да вземат думата. Трябва да кажа, че много от членовете тук създават впечатлението, че се следят всичките действия, които се предприемат по отношение на стратегията за ромите. Дебата беше много съдържателен и ни обхванахме много от важните въпроси. Така преминаваме към следващата тема. Благодаря ви, колеги, за участието в дебата. Колеги, преминаваме към точка 13. Европейски център за мониторинг на наркотици и наркомани. Има избран канди, е, кандидат от е, той е избран от управителния съвет на ЕЦМНН, който да бъде назначен директор на ЕЦМНН. Моля да е, приветствайте с добре дошъл господин Алексис Госдел, който е избрания кандидат, избран на 9 e избран е на, на заседанието 9-11 септември Съгласно член 11 от регламента за създаване на ЕЦМАНАНАН 19-26, преди назначаването му избране кандидат трябва да бъде приканен да, да даде своето становище пред Европейския парламент и да му бъдат зададени въпрос, въпроси. Така че първо ще дам думата на господин Гостел. Колко дълго искате да говорите? Добре, Чеман. Имате думата. Чеман, ladies and gentlemen. Благодаря ви, господин председател. Уважаеми господин председател, дами и господа, не напред бих искал да ви благодаря за поканата и тази възможност да ви представя работната си програма като нов назначение директор на ЕЦМНН. Благодаря ви също така за интерес, който проявявате към дейността на нашата агенция и за непрестаната ви подкрепа за дейността на нашата агенция и в частност за нейният бюджет. Тази седмица е важна, специална в Лисабон, тъй като се провеждат две големи конференции, посветени на наркотиците. Първата е най-голямата до сега провеждана конференция в Европа, посветена на наркоманиите. А, втората конференция отбеляза 20 годишнината от началото на дейността на контрола и мониторинга върху наркотиците на наркоманиите в Европейския център. Изпълни съм пред три основни предизвикателства. Първото е развитието на наркотиците, на второто е свързано с промяната в контекста и третото е в промяната на организацията на агенцията. Първо, явлението на наркотици и промените през 20, през 20 години. На първо място увеличава се сложността на контекста, тъй като за организираната престъпност наркотици се превръщат в продукт като всеки друг, в частност новите психоактивни вещества. Наркотиците продължават да представляват заплаха за сигурността, така това да не е толкова видно вече, а през последните 20 години интернет играе все по-важна роля и все по-често се използва за трафик, за продажба, за, за достъп до информация за потреблението на наркотици, но също така се използва и за кампании за превенция и борба срещу наркотиците в Европа продължаваме да сме изправени пред редици предизвикателства, свързани с свързани с наркотиците, заболявания, както и случаи на дози. и би че 19 души дневно в Европа загиват от доза. Намалява се обаче видимостта на наркотиците и наркоманиите в Европа, което до голяма степен се дължи на по-голямата видимост видимост. Ако не се лъжа, в началото на 90-те години имаше близо 30 хиляди души, които бяха на методон заместваща терапия. Днес техният бос се увеличил до 75 хиляди, което показва колко важна е подкрепата, която се оказва. Подкрепа идваща от различни европейски институции. Но видимостта не е достатъчно. От друга страна обаче тази добра система намали видимостта на борбата срещу наркотиците в редица държави членки. А сега по въпроса за институциите и общият контекст. Обсъжда се в момента правното основание в съвета на директивата за новите психоактивни вещества. Като тази тема е много важна не само за нашият център, но и за целия Европейски съюз, тъй като тя засяга системата за подаване на ранен сигнал. Това е една уникална система, която съществува единствено само в Европа и нашата играе много важна роля. Друг много важен компонент са оценките на риска. Важно също така да се отбележи и промяната на положението в Европейския съюз и увеличаването на натиска върху съюза за постигане на по-добри резултати. Натиск идващ преди всичко от собствените му граждани. Едновременно с това и на европейско, и на национално равнище се иска от нас да постигаме повече резултати с по-малко средства. Третото предизвикателство е свързано с нашата организация. Днес имам има известна заплаха за устойчивостта на нашата агенция и нейната дейност. Ще дам няколко факти. За период 2014-2018 година центъра ще, ще закупи 10% от а, своя щат. Има значително намаляване на бюджетните средства, които разполагаме, а двама с това се увеличава търсенето на информация, предоставена от наша страна. Трябва да а, работим по-усилено дават ни се и нови правомощия. Така че, както виждате, нашият модел на работа е много ефективен, редица външни оценки потвърждават тези факт, но този модел в момента е поставен на много силен натиск и ние трябва да го приспособим към новият контекст. Ето защо преди една седмица аз предложих на управителния съвет на центъра да им представя до декември една дългосрочна стратегия в, до 2025 година с три основни компонента – услуги, потребители и ресурси. По отношение на потребителите предлагам да пренасочим дейността на центъра и да има три категории потребители на нашата информация, които да са равнопоставени европейските институции, взимащите решения на национално равнище и професионалистите, работещи в сектора на борба срещу наркотиците. И предлагам постепенно да да се превърнем от един информационен център в един център, предоставящ конкретни услуги. Не искам да променя мандата, но нуждите от нашата работа се промениха през последните 20 години. Затова бих искал нашите услуги да бъдат по-проактивни. Бих искал да предоставям повече стратегически анализи, особено на европейските институции и на органите, вземащи решения на национално равнище. И не на последно място, много важно да се намери доброто равновесие между търсене и предлагане. И всичко това трябва да се основава на конкретни данни, което е част от ДНК на агенцията. А като вземем предвид и външната дейност на Европейския съюз, която също е важна в областта на борба срещу наркотиците. Третият компонент е, ресурсите са област, в която Европейския парламент и в частност вашата комисия, за която отново ви благодаря, винаги са предоставили голяма подкрепа на нашия център, включително и с предложение значително увеличаване на бюджета ни за до година. Знам, че настоящият директор, господин Гьоц, обеща, че за последен път обсъждаме темата с бюджета на нашия център пред вашата комисия, но за съжаление се опасявам, че аз ще поема щафетата от него и ще продължа работа в същата насока с ваше сътрудничество, надявам се. Средствата изискват, разбира се, оптимизация. Аз ще продължа в посоката прията от предишния генерален директор, но имам нужда и от допълнителни средства. Продължаваме сътрудничеството с други европейски национални партньори и продължаваме много да обръщаме особено внимание на сътрудничеството ни с държавите членки. Бих искал също така да помоля за подкрепа на членовете на Европейския парламент, за да се гарантира, че средствата, които се отпускат на национално равнище, също са е, стабилни. Знам, че в някои държави членки положението е много тежко. Знаем всички, че сме в период на бюджетни съкръщения във всички държави членки. Има и други приоритети, но системата няма как да функционира, ако държавите членки не продължат да работят за нейното по-нататъчно постоянно подобрение. И накрая, какво е важно за Европейския парламент? Три са основните дейности, които ни ръководят в сътрудничеството ни с комисията или без всички други парламентарни комисии. Друго място предлагам през февруари в контекста на изготвянето на дългосрочната ни стратегия да се осъществи срещи, да се проведат срещи с трите категории от нашите потребители. Така че ще се срещам с вас, за да уточните вие какви са услугите, които продължавате да искате от нас. Само да отбележа, че през последните две години агенцията е канена и е допринасяла за дейността на Европейския парламент повече, отколкото за предходните 10 години, за което още веднъж ви благодаря. друга нововъведение. През 2017 година ще започне процес на анализ на перспективите, защото центъра трябва да се опита да си представи бъдещето и да се опита да, ако не да предвиди, поне да има някаква идея как ще се развеят наркотиците в близко бъдеще, за да се и на трето място трябва да се гарантира отчетността, гарантирайки обективността и неутралността на дейността на нашия център. основната ми цел ще бъде център да продължава да, да, да извършва своята дейност, а именно да предоставя информация, която да допринесе за една по-сигурна и по-здравословна Европа. Уважаеми членове на Европейския парламент, аз съм убеден, че нашия център може да предостави дори още по-качествени данни, ако разбере напълно нуждите на своите основни потребители и заинтересовани страни имайки предвид привилегированите ни отношения с комисията Либе. Мисля, че сътрудничеството ни с Европейския парламент е прекрасен пример за нашата европейска добавена стойност. Можете да разчитате на мен за по-нататъчно ни сътрудничество и за да гарантираме ние, че данните, които ви предоставяме, действително ще бъдат полезни и ще променят вашата работа. Благодаря ви за вниманието. Thank you very much. And as you can see, your presentation was uh, Господин а сега ще дам думата на координаторите на отделните политически групи, Михаил Бони, който пък е и докладчик по веществата, господин Бони. Благодаря. Много се радвам, че, имахме, че имаме възможността да задаваме въпроси на господин Гуздил. ЕЦМН е, е една от важната агенция на Европейския съюз, тъй като упражнява мониторинг и докладва за състоянието на наркоманиите и е, наркотичните вещества в Европа. Аз Имах възможността да работя в тясно сътрудничество с господин Гоц, изготвяйки доклада по новите психотропни вещества субстанции, вещества и се радвам, че ще може. И съм сигурен, че ще можем да продължим това ефективно сътрудничество. Благодаря ви за изказването, благодаря ви за информацията която и ще, ще представите. Става дума за дългосрочната а, стратегия. Тя е много важна и за Европейския парламент, но и за държавите членки, кои националните парламенти. Те Хубаво е, е, че да бъде представена тази стратегия защото в бъдеще би било необходимо да има по-тясно сътрудничество с държавите членки в тази област. Така че още веднъж благодаря за информацията. Имам два въпроса към вас а, като докладчик. Всички осъзнаваме, че става дума за един нов, много важен на тема. Какви са новите е, така тенденции? Пред това лято в е, Полша, като че ли имаше един е, пик, имаше много смъртни случаи, много постъпили в болница, така че И вторият ми въпрос. Какво мислите относно а, така приспособяване към една а, обща политика? Трябва ли Какви са вашите предложения въобще в европейски план? Благодаря, господин Бони. Белгит. Благодаря, господин председателю. Думата, е, темата за наркотиците не занимава по различни поводи. Това е тема, която е много сериозна. За съжаление, не липсват наркотиците. Има легални наркотици, такива като цигарите и алкохола. Прави се разлика между твърди и меки наркотици, има и синтетични наркотици, които имат наистина опустошаващи последствия в сравнение с а, конвенционалните наркотици. Искам да се присъединя към това, което каза и колегата Бони. В кой от тези в коя от тези области се поставя акцента през последните години? Нямам предвид тук това, което играе важна роля и което е свързано с криминалните дейности с наркотиците се трупат големи приходи, но има и друг въпрос, свързан с потреблението и злоупотребата с наркотици. Има ли медицински подход, психологичен подход за хора, които вече са ползвали наркотици, да се убедят да се откажат от тях, да има и превентивни мерки? хората да се дистанцират от наркотиците. Има не само ам, физически аспект, който трябва да бъде взет предвид, но от дистанцирането от наркотиците е трудно, защото зависимите хора не се смятат за болни, а за слаби те се отхвърлят от обществото. Това е голямо предизвикателство и трябва да ви попитам през следващите години къде ще сложите акцента в управлението ви на агенцията и е, с кого смятате да си сътрудничите. Благодаря още двама желаящи да вземат думата. Томас Чиновски. Благодаря, Клод. Благодаря на господин Гусел, че за изказването му и за това, че казах, че, че ще продължите работата на Волган Готс, който беше един а, така наистина го, една ярка личност и а, знакова за борбата срещу наркоманиите. предполагам, че ще продължиме нашето сътрудничество през близките години. Аз се подготвих преди заседанието, прочетах много неща, и прочетах и вашата, вашата биография. Наистина имате така значителен опит. Сега, Михал Бонив спомена новите тенденции или... През лятото бях в Мота и просто бях от... така раз... учуден от това, че свободно ми бяха предложени по улицата нарко, наркотици и че няма никаква реакция. Аз лично бях свидетел в, в миналото на намаляване на броя на зависимите и на потреблението на наркотиците но като че ли в последно време има увеличение на наркоманията в Европа и, и броя на потребителите на наркотици като че ли се увеличил значително, особено сред младите. Така че стратегията би трябвало да покрива следващите 15 години до 2030 година, за да могат държавите членки просто да предприемат едни по-дългосрочни мерки. Преди 5 години говорихме за трафика на синтетични ам, наркотици от Чехия в Германия, но сега вече не става дума само за метиламфетамини, ами става дума за съвсем нови вещества, нови молекули. Ние просто трябва да приспособиме нашето законодателство към този напредък. Това беше първата ми забележка или първия ми въпрос, а втория беше тези от вас, които следят развитието на нещата, знаят, че търговията се променила, просто като че ли по-малко са продажбите по улиците, а повече по интернет. Така че Децата в училища знаят къде могат да намерят марихуана или канабис, така че е, какъв, какво мислите? Имат, им, бихте ли били склонни за легализирането на някои наркотици на основа на, на кана, канабис? И какво е отношението ви по този въпрос? И още. Какво мислите за продажбата на наркотици по интернет, тъй като е, дяла на тези продажби се е увеличил рязко и какво? Как възнамерявате да модернизирате агенцията? Имате ли такива намерения? как ще развиете информационната си кампания. Спомням, че когато бях в Португалия, обсъд, обсъдихме как агенцията да бъде по-видима някакси в медиите и все още ми се струва, че няма достатъчно информация относно дейността на агенцията. Съжалявам, че така взех по-дълго думата, но някак си е, смятам, че темата е важна. Така. Разбирам, че този, тази тема ви вълнува много и затова ви оставих да се изкажете. Карлос Куела и Янана също. Но много ви моля да ни а, да бъдем много стегнати. Карлос. Аз не искам да задам въпроси. Искам да пожелая добре дошъл на нашия гост. А, вашият а, предшественик беше наистина една ярка а, личност и вие самия имате така много опити, много и Разбираме, четейки вашата биография, че просто знаете за какво говорите, когато говорите. вие споменахте смъртните случаи и зависимостта от наркотици. Благодаря ви за това. вие също така говорихте за широкото разпространение на явлението, на е, ролята на интернет, е, раз, разпространението на нови видове вещества и наркотици е, сред младите, тяхното разпространение сред младите. Знаете, че и в миналото а, ние подкрем, винаги сме подкрепили вашата агенция, ще го правим и за бъдеще. Казахте, че нямате достатъчно а, ресурси и финансови, и човешки, но понякога при малките агенции, ако правилата се спазват а, без, безогледно, просто ще ще, ще закупаме тези агенции и ще, ще а, е, бъдеме безполезни, така че не само като член на парламента, но и в лично качество и благ... ви а, е, пожелавам всичко най-добре за бъдеще. Ана Гомеш и аз съм от Португалия държавите членка. Аз не говоря за вашите, за вашите а, средства. Смятате ли, че държавите членки са на висота и разполагат с необходимите средства за борба с наркотиците? Било то класическите наркотици или новите синтетични вещества. В страна като Португалия където е и седалището на вашата агенция, смятате ли, че държавата, че държавата членка е на висота, разполага ли с необходимите средства или точно обратното? В момента, в който държавите членки искат да затегнат а, и да затворят а, границите и да а, не помогнат на хора, които се нуждаят от закрила. Смятате ли, че правят достатъчно, за да, за, за да пазат европейските граници от нахлуване на наркотици? Сега давам думата на нашия гост да отговори. Благодаря, господин председател. Ще отговоря на въпросите един по един, набързо. Господин Бони, благодаря. Ще ви дам два така елемента на отговор. Новите тенденции. Миналата година така можем да, да отчетеме, че се появяваха по две нови вещества седмично. И Миналата седмица започнахме а, изследване на а, състоянието и положението с новите вещества, така че след 12 на седмици ще разполагаме с необходимите резултати. А, вие, ние с а, колегите Смятаме, че Европейският съюз наистина трябва да говори с един единен глас на конференцията и а, мисля, че комисията прави всичко възможно за това. Би трябвало също така политиките в а, бъдеще да се основават много повече на реалността, на действителността, на като например се така извлечем полки от а, проектите от Централна Азия или, или Копола в Америка. Би било полезно. Важното е е също, и също, също време, но ако сме един и говорим с един глас, може би наистина може да имаме едно, един по-балансиран подход. Сега, въпроса на госпожа Зипъл. Относно бъдещето. Сега трудно е да предвида и видещото, но за, за това а, предлагаме да се направи един а, анализ за на бъдещите тенденции. Господин а, Житковски каза, че наистина стратегията трябва да бъде до 30 години. Имаме един отличен портал, но не съм сигурен, че само портала е достатъчен и за това започнахме един съвместен проект с Западните Балкани за целесообразното използване на информацията, публикувана на портала на въпросите на госпожа Сипел отговарям за сътрудничеството. Да. Сътрудничим си с другите агенции, с международни организации, но искам и да спомена една неодавнашна инициатива за а, сътрудничество с съвета на Европа относно законодателните пречки при субституционното лечение. Защото явно в някои държави членки съществуват трудности и сега, колкото до новите тенденции, да, сложно е да се отговори, ако вчера, вчера на откриването на конференцията от обсъдихме развитието на новите психотропни вещества. Все още малко труд, трудно е да се направи, да се прецени е, състоянието на нещата. През ноември ще ще, ще проведеме семинар с 45 национални обсерватории относно проблема на жените и наркотиците. Но мога да кажа, че една нова тенденция е възрастни хора и предимно мъже на пенсионна възраст, които се пристрастяват към наркотиците. А, сега, колкото до модернизирането на агенцията, вече казах, че а, работиме по а, така новите тенденции. А, също Същевременно има и ново звено работещо по интернет и много хора а, задават а, въпроса. А, нали хубаво е, че да речеме вся, вся, всяка година идентифицирате огромно количество а, вир, виртуални а, магазини за продажба на наркотици по интернет, но можете ли да закриете сайтовете? А, това наистина не е а, в нашите прерогативи. Сега на въпроса на госпожа Гомеш. Ние не правиме оценка на политиките на отделните държави членки, но Португалия се самооцени всъщност, извърши една оценка на своите политики и стратегии. Мога да ви кажа, че оценката е положителна. И постиженията в последните 20 години са че има, че сътрудничеството съдеб, между съдебните власти в различните държави членки е довело до много добри резултати. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин Гуцил. Благодаря ви за така пълното, изчерпателно представ, представяне на вашата агенция. И благодаря и на колегите за въпросите, които бяха зададени. А сега, колеги, минаваме към точка 14, а, акта за цифровия единен пазар. Е, става дума за размяна на мнение. Това е един много важен проблем по член 54. Господин Бони е нашия докладчик. Така че ще помоля господин Бони да представи своите възгледи по въпроса. Знаете, че единният цифров пазар е от огромно значение за нашата комисия, защото включва проблеми свързани с е, неприкосновеността на личния живот, освен на защитата на потребителите. Разполагаме само с 20 минути за обсъждане на този проблем, така че ви моля да бъдете много кратки. Европейската комисия, господин Пеони е тук. Така че първо ще дам думата на господин Бони, след това докладчиците в Сянка и след това комисията. Но, колеги, наистина бъдете много кратки въпреки че наистина темата е от огромно значение. Uh, Благодаря, господин Бони, имате думата. Благодаря, господин председателю. Комисията Либе отговаря за тези въпроси, които са свързани с основните права, защита на личните данни, киберпрестъпността, правоприлагане, тероризъм и детска порнография. Това становище ще ем, включва всички тези теми. Много важно е да изпратим ясно послание от нашата комисия. решенията, които са е, включени в стратегията за акта за цифро единен пазар, трябва да са в унисон с, с разпоредбите за защита на потребителите. Трябва да се създаде равновесие между зачитането на личните данни, като това е, те са основно право и от друга страна развитието на цифровия пазар. Говорим тук най-вече защита на личните данни. Смятам, че е, мога, можем да очертаем няколко ключови области в рамките на стратегията. Как да осигурим а, сигурност в рамките на акта за цифрови единен пазар? Какви мерки трябва да бъдат предприяти? Как да има баланс между а, сигурността и киберпрестъпността? а, и как да се гарантира свободата на словото и свободата на изразяване. На второ място има въпроси, които са важни за, из... за постигането на този баланс, на това равновесие. Ние се намираме на прага на изпълнението на други стратегии за електронно здравоопазване и други електронни услуги. И важно е да се занимавам с въпроса как ще бъдат защитени личните данни. Економиката зависи до голяма степен, дори се задвижва от тези данни по време на дискусията между комисиите Либе и ИТРЕ по въпросите за ИСА-2, ние също имаме наше становище по въпроса. Когато говорим за предизвикателства, свързани с развитието на економиката и на бизнеса, трябва да а, разберем, че през следващите години ще има много решения, свързани с личната неприкосновеност по подразбиране и по дизайн. Има ясен трябва да имаме ясна позиция, що се отнася до проекта за оперативната съвместимост. Относно обществената администрация, обществените услуги, как да се изгради електронното здравеопазване и е, демокрацията, как да бъдат защитени личните данни от една страна и от друга страна да се дадат на хората нови възможности да участват, да дадат своята принос при вземането на решения и процесът да е по-прозрачен. И последния аспект е свързан с нашето сътрудничество с трети страни. И така, аз анализирах тези аспекти, обмислих ги Имам една седмица за представянето на проекта. Има някои области и изисквания, които също трябва да бъдат взети и предвид. Ще организирам среща с докладчиците в Сянка. Отворен съм за ам, сътрудничество а, с колегите, сам, защото само чрез сътрудничество, добро сътрудничество може да се изготви един добър ам, доклад по темата за цифровия единен пазар. Проекто становището, което ще е плод на общия ни труд, ще бъде представено на 19 октомври. Срокът за изменение 26 е октомври. Гласуването ще е началото на декември, някъде на началото на декември, на първи може би. Има и общ доклад по стратегията за единия цифров пазар. Сега има и становище на, и на колегата Калагас и ам, има становище и от комисията ИМКО, което ни беше представено днес. Така че имаме и други отправени точки за дискусията. Първия проект доклад е на разположение, не на вас, но аз го имам. Има график, който вече е очертан. Искам а, да попитам докладите в сянка. Дали искате да вземат отношение? Sorry, I'm Sylvia Vaughan first. Sorry, Mario. Sylvia Vaughan first. Сиви Иван първо, Мари след това. Извинявайте. Благодаря ти, Клод. Нашия докладчик в Сянка, господин Павел, е в чужбина и поиска да представя неговото становище, затова поисках и думата. От името на господин Павел искам е, да подчертая, че нашата група очаква с нетърпение да работи с господин Бони и другите докладчици в сянка по тази така важна тема. Приветстваме усилията на Европейската комисия да създаде успешен цифров единен пазар и смятаме, че този пазар е, разполага с потенциала да направи Европа по-инновативна, по-приобщаваща и е, обществото да бъде по-добре свързано иновациите и изчисленията изцяло могат да променят нещата във всяко едно отношение. Тези промени ще са в полза на всички държави членки, и всички граждани, като трябва да се има предвид зачитането на основните им права, както и защитата на личните им данни. В съобщението по а, стратегията за цифровия единен пазар комисията подчертава, че економиката водеща от данните, обхваща нови технологии, било то изчисление в облак или интернет на нещата, може да доведе до растеж и конкурентоспособност през следващите години. Ние подчертаваме, че защитата на данните и безопасността са много важни, за да се защити информацията. Новите цифрови услуги а, трябва да бъдат съобразени с разпоредбите за защитата на данните, за да се запази високо ниво на доверие между гражданите. По отношение на защитата на данните, смятаме освен това, че трябва да се отдаде дължимото внимание, за да се гарантира, че, че се спазват принципите на ам, недискриминация и еднакво третиране. Не трябва да има никакъв вид дискриминация, била и тя неволна. По въпроса за най-добрите подходи да се спомогне предлагането на услугите онлайн. Трябва да се разгледат всички възможности. Онлайн път платформи и интернет посредниците имат много важна роля, но тези звена не са най-доброто място за действие. Трябва да има ясни линии, за да се знае кое съдържание е нелегално и какви действия се изискват от от доставчиците на платформата. Платформите ам, и онлайн а, доставчиците трябва, трябва да бъдат включени в а, цифровата економика, гражданите трябва да имат доверие в сигурността на услугите. Има е, нарастване на киберпрестъпността, което създава на нови рискове и подкопава доверието. Трябва да се е, постигне баланс между мерките за сигурност и защита на гражданските права, като се вземе предвид защитата на личните данни, защитата на личната неприкосновеност. Благодаря. Разбирам от секретарията, че никой друг не иска да вземе думата. Може би Марио да каже нещо, защото посочи, че иска думата. Идвам от среща на докладчите в Сянка за защита на данните. Цяла сутрин дискутирахме. Това, което предлага господин Бони е ам, много удачно да имаме и е, среща за докладците в сянка по, по единия цифров а, пазар. Преминаваме към последната фаза, а, която ще бъде финализирана през декември. Е, в нашата дискусия по регламента опираме до темите е, за защита на личните данни, интереса на администраторите и така нататък. Нещата са много а, е, сложни, много по-сложни от това, което може да си представи човек. Необходимо е да имаме такава обща среща, възможно най-бързо. Благодаря ти, Мари. Сега Пол има думата. Той е представител на комисията. Благодаря, господин председателю. Искам да поздравя вас за това, че включихте тази тема в дневния ред и искам да поздравя и докладчика Бони и докладчите в сянка, положение от тях труд и комисията е готова да им сътрудничи по какъвто и да е начин. Има много въпроси, които трябва да бъдат разгледани. Въпросът е за цифровата економика, който обхваща гражданските права, гражданските свободи. Тези теми е, са е, включени и в доклада на Белия дом за цифровата економика като трябва да се е, внимава и за защитата на данни и за противодейства на дискриминацията. Очакваме да работим с докладчика. Ясно е, че няма противоречие – е, между защитата на личните данни основните права от една страна и растежа, който искаме да стимулираме чрез е, действията свързани с единия цифров пазар. Напротив, има синергия. Синергия, която се влива в думата доверие. Ние искаме хората да имат доверие в е, сигурността на нашата мрежа, на нашия изчислителен облак и искаме хората да имат доверие, че техните лични данни са защитени. Това доверие е неизменна част от стимулирането на растежа. Да речем, хората трябва да имат доверие, за да купуват на фондовата борса. Е, предложихме регламент. В тази връзка е важно той да бъде финализиран, така че да се превърне в е, стимулатор на растежа. В регламента в член 1 е, се залага принципа на свободно придвижване на лични данни. Трябва да кажа, че свободното движение на данните е въпрос, който се влива в цифровия единен пазар. Личните данни са важен източник на приходи. Ам, така че личните данни и бизнес данните и така нататък трябва да могат да тъкат свободно. Личните данни са засегнати и в регламента. Те трябва да бъдат съвместими. И има и други възможности, които се предвижат и за стопанските оператори, когато те използват изчисленията в облак. Е, да, да може цифров единен пазар да обхване и е, доставчиците на е, изчисления в облак. Така че всичко това върви ръка за ръка с единия цифров пазар. Очакваме се с нетърпение да работим по вашия доклад, защото той се вписва в нашата философия. Благодаря ти, Пол. Господин Бони, искате ли да допълните нещо? Съвсем накратко искам да ви благодаря за всички предложения. Важно е да се разбере, че работим в е, светлината на две действия. На първо място работим по регламента, общия регламент за защита на личните данни, т.е. трябва да разберем какви са връзките и работим и по стратегията за акта за цифрови единен пазар. Има цели, които са важни за европейската економика и нейното развитие, за нейното устойчиво развитие. Смятам, че ще намерим добри решения и по време на срещата на докладчиците в Сянка ще е, работим много бързо но и качествено. Благодаря ви. Благодаря господин Бони. В 5 часа трябва да започне нашето, нашето гласуване. Нека да дадем няколко минути на колегите, които искат да влязат в залата да гласуват. Ако нямате нищо против, ще е, дадем възможност на колегите да влязат в залата. Две минути, не повече. Моля ви, не напускайте залата. Гласуването е от 5 часа. Colleagues, please take your seats and we'll start voting time. Thank you. Колеги, моля да вземете местата и започваме с гласуването. Благодаря ви. Colleagues, again, this is all electronic. Колеги, гласуването ще бъде изцяло електронно, така че моля да направим проверка. Всички ли разполагат с картите си за гласуване? Ако не, моля да ни осведомите. Моля да заемете местата си. Чакат ни 6 много прости гласувания, които ще проведем електронно. Сигурно че така системата функционира добре. И просто няма как да не пожелая добре дошли на Каспар Албрехт. Доколкото знам, той само няколко седмици е най-младият най присъстващ тук по време на гласуването. Не знам колко добра е идея за Ян. Не знам дали всички са наясно, но всъщност едно бебе присъства на гласуването в комисията Либе. Не знам какви са правилата по този повод, но съм склонен да ги заобиколя в този случай. Най-сърдечно го поздравяваме с добре дошъл. Така, колеги, нека да започнем гласуването. Първо гласуваме решение изпълнение на съвета докладчик е, Михал Бони. Ще чакаме нашият заместник председател се присъедини към нас. So the vote had been open, so no amendment table, the vote was open. Няма изменение, моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Продължаваме с второто гласуване. Okay, I said it was going to be a simple vote. Казах ви, че гласуването ще бъде доста лесно. Господин Диестемера, всичко наред ли е? Господин председател, имам някакви трудности. Не знам дали съм сложил кредитната си карта вместо картата за гласуване, но нещо не работи. What are you telling me? Sí. No, era, era una broma, señor presidente. Pero... Не, разбира се, шегичка бе, шега беше, но има някакъв проблем а, с картата ми за гласуване. Мога ли да гласувам с дигне на ръка при това положение? Абе? Bueno, vamos a intentarlo y si no, a mano alzada. Gracias por su... Добре, ще опитаме така. Благодаря ви за проявеното разбиране. Добре, Ендела няма нужда да ръка, просто дайте ми някакъв знак. Някой друг колегите е забравил картата си, моля, кажете. Добре, продължаваме с второто гласуване по решение за изпълнение на съвета. Докладчик е Тереса Хименес Бесерио Барио. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се безпроблемно. Поздравление за докладчика. And again, uh, for the same... Същия докладчик. Отново по проект за решение и изпълнение на съвета. Моля, гласувайте. is... Край на гласуването. Отново се приема. Поздравления. Сега се връщаме към доклад на господин Бони. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. И последно въпрос за устен въпрос. Моля, гласувайте. Край на гласуването. и външни се приема. И още един въпрос с искане за още отговор от комисията. Аз съм докладчик отново. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се също. Много ви благодаря колеги за присъствието. С това приключваме гласуването. Колеги, продължаваме с точка 21 от дневния ред. Ако няма да участвате в дебата, моля ви да напуснете залата бързо. Продължаваме с точка 21. Автоматизиран обмен на данни по отношение на дактилоскопични данни в Швеция. Продължаваме с точка 22 и 23 автоматизиран обмен на данни по отношение на дактилоскопични данни в Белгия и Полша ще разгледаме също така проектодокладите, крайните срокове за внасяне на изменение. Съвета внес своето проекто предложение в пред а, комисията а, пред нашата комисия изнесе на 15 септември. Моника е нашият докладчик. Ще ви дам думата, на преди това моля колегите да, запаш, да запасят тъщина. Продължаваме с а, работата по дневния ред, е така че ще ви помоля или да вземете местата си, или да напуснете залата. Моника, имате думата. Много благодаря, Клод. Бих искала да ви представя и трите предложения заедно, защото и трите са свързани с автоматизирания обмен на данни по отношение на дактилоскопични данни за трите държави – Белгия, Швеция и Полша. по принцип това е просто е прилагане на решението за прим. Целта на тези три предложения е да се подобри трансграничното сътрудничество в областта на вътрешните работи и в частност обмена на дактилоскопични данни. Европейската комисия направи своето предложение миналата седмица на заседанието на нашата комисия. Като цяло няма никакви проблеми с този акт. Той е много прост. Представен под формата на законодателна резолюция. Председателят вече спомена, че крайният срок за внасяне на изменение е 28 септември 29 септември, извинете, с което ще, продължа, ще гласуваме на 12 и 13 октомври по трите предложения. А, ще гласуваме тези 3 предложения на 27 октомври в, на пленарното заседание. Ако имате въпроси, на ваше разположение съм. Благодаря ви. Много благодаря, Моника. Ще попитам колегите. Имате ли някакви коментари? дактилоскопични данни всъщност е, са ви отпечатъци за тези, които не са наясно. Ако нямате коментари, тогава ви припомням, че крайният срок за внасяне на изменение е 29 септември. Гласуването в комитета ли бе предвидено за 12-13 октомври, а гласуването в пленарна зала ще бъде на 27 октомври. Европейската комисия иска ли да вземе думата? Изглежда, че не. Много благодаря, Моника, за направеното представяне. И така преминаваме към точка 24 въпрос с искане за писмен отговор от комисията от 27 февруари 2015 година относно непридружаваните малолетни и непълнолетни лица в Европейския съюз. Този въпрос беше зададен от Натали Гриспек и Сесилия Викстрам. Сега ще пристъпим към размяна на мнение съгласно член 130, параграф 4 от правилника за дейността на Европейския парламент. Ще ви дам няколко обяснения съгласно е, член 130 от правилника за дейността на Европейския парламент. Сега ще проведем размяна на мнения по три въпроси с искане за писмен отговор, по които не сме получили писмения отговор в определените срокове. Предполагам, че колегите вече са свикнали с а, тази процедура. Първият въпрос – как беше, казах, беше внесен от госпожа Грейспек. Okay. Uh, ah, um, Извинете, колеги, тук ще му осведомихме, е, че госпожа Гриспек разбира се е сред нас, но представителят на Европейската комисия, който отговаря за тази точка от дневния ред, все още не е пристигнал. Не бях наясно с този факт. Извинявам се, така че ако нямате нищо против, Преминаваме към точка 26. Аз ще се върна на тази тема на Тели в момента, в който се прояви представите на Въпросната комисия отговарящ за този въпрос. Имате ли нещо против? Не, добре, ще проявим малко гъвкавост. Ще се върнем към тази точка в момента, в който Европейската комисия се появи. А сега продължаваме с точка 26. Въпросът иска за записмен отговор от комисията от 28 април 2015 година относно национални консултации по въпросите на иммиграцията и тероризма в Унгария. Въпросът е зададен от София Интвел, Луи Мишел и Жан-Мари Кавада. Отново съгласно член 130 от правилника на дейността и съгласно, съгласно 20 април, 28 април Софи Интвелт, Уи Мишел и Жан Мари Квада зададоха въпрос. Искам да писма на на комисията относно националните консултации по въпроса на миграцията и тероризма в Унгария. Комисията не отговори в определения срок и затова сме включили разискването в дневния ред. ще пощадам думата на авторите на въпроса, което на Европейската комисия. Ако не се лъжа, Софи Интвелт е тук, така че Софи, предполагам, ще, дам, ще ви дам думата от името на тримата колеги. Заповядайте, Софи. Да, благодаря ви, господин председател. Ами, по годишното течение на обстоятелствата се оказва, че е много хубаво закъснението на Европейската комисия в писаните отговори, защото това ни дава възможност да разискаме темата обществено, а е много важно да разгледаме този въпрос в момента, защото той засяга националните консултации по въпроси на миграцията и тероризма в Унгария, а ми се струва, че сега имаме много още повече тревоги по отношение на миграцията и беженците в Унгария последните няколко дни. Темата наистина е много актуална. И най-напред бих искал да знам Европейската комисия в крайна сметка отговори писменно, но с закъснение но в отговора си Европейската комисия заяви, че, цитирам, ще наблюдава отблизо положението и в случая, че пътят предприяти конкретни мерки, няма да споколебае да предприеме действия в случай на нужда, за да се гарантира прилагат на европейското законодателство, особено по отношение на правото на убежище, харта на основните права и правата на Европейския съюз. Така че се питам до какви изводи е стигнала Европейската комисия, тъй като предполагам, че е проследила отблизо положението, както заяви. Второ място, вместо да предприема някакви мерки, заместник председателят на Европейската комисия Тимерманс, отговарящ за основните права, си пише блога и мога да ви цитирам някои от неговите е, публикации в този блог. Само секунда ми дайте. Там се заявява, разбира се, унгарските власти имат право да се консултират с гражданите си по въпроса за миграцията, което е, е напълно вярно, но консултациите с е, необективна, необективна информация, която се по отношение на миграцията, не са добра основа за изготвяне на последователна политика. Освен това, представянето на мигрантите като заплаха за работните места и животната на гражданите е злонамерено и погрешно. Това ще подхрани предразсъдъците и ще подхрани негативното душение към мигрантите и също така ще насърчи конфронтацията между отделни групи в обществото, ще има отрицателно въздействие върху отношението към мигрантите в Унгария. Така че ако съдиги по тези думи, Европейската си вече си е направила заключението тогава, защо все още не е започнала да действа. Връщам се отново на един цитат от блога на господин Тимерманса. Ще стимулира конфронтация между отделни групи в обществото. Именно това се случва в момента в Унгария. Така че въпросът ми към Европейската комисия е следният. Какво ви възпира? Ако това е заключението, което стигна Европейската комисия, тогава защо комисията не предприеме действия? И ако комисията вече е започнала да действа ем, зад колисиите, може би е крайно време Европейската комисия да ни осъзуми за своите действия, да осъзуми гражданите на Унгария, гражданите на останалите държави членки на Европейския съюз, на Европейските институции, какво точно прави. Така че бих искала да знам какви са заключенията на Европейската комисия след строгата контрол и наблюдение и защо да се намесила въпреки това, което господин Мас написал своя блог. Благодаря, Софи. Съгласно процедурата давам думата на представителят на Европейската комисия, в което ще дам думата на всеки друг член на нашата комисия, който иска думата представител на Европейската комисия е Джулиан Месние, която присъства тук. Ще ви помоля да отговорите на коментарите, направени от член на Европейския парламент София Индвелт. Благодаря, господин председател, дами и господа. Нека първо да ви се извина от името на комисията за закъснението при предоставяне на писменият отговор на ваши въпроса. Ако не греша, отговора беше изпратен на 21 юли. Там както се казва, че изказването на господин Тимерманс, направено на 19 май, публичната а, консултация, която в която включва въпроси, които могат да бъдат заблуждаващи и така нататък, не, трябва, не, не могат да бъдат в основата на изработване на политики, че също така продължава цитирането на блога на господин Тимерман. Комисията отблизо следи положението и в, ако това е необходимо, ще, предприе, ще предприеме действия за приложението на законодателството, свързано с миграцията, правото на обежище или за защита на основните права на Европейския гражданите на Европейския съюз. Това е в отговора предоставен на 23 юли. А сега, ако ми позволите, ще, ще кажа какво се случи междувременно. Унгария междувременно прие през септември на 4 и 20 септември няколко спешни административни рестриктивни мерки. Комисар Аврамополос беше в Унгария да обсъди тези проблеми с правителството и поиска нотифициране на комисията. Комисията изисква мерките взети от държавите членки за защита на границите да, от, да бъдат абсолютно съвместими с а, европейското законодателство и в дух на хуманност и достоинство. В Унгария бе приета нова законодателна рамка. Ком, ком, комисията е в момента преразглежда с, измененията, които бяха внесени в закона за убежището и защитата на границите, включително и ам, ам, включването на прекусяването на границите като престъпен състав. Унгария все още не е нотифицирала всички законодателни промени, които бяха приети от националния парламент, свързан, свързани с а, миграцията и убежището. На 10 септември получихме допълнителна информация и ще ви предоставиме необходимата информация в съответните срокове. Някой друг иска ли да вземе думата? Бъргет. Мисля, че много от нас вече им умръзна, не само защото става дума за Унгария, но и в други страни. Има хора, които първо на... Не, ще мина на немски. Има политически участници не само в Унгария, но и в други страни. Е, има а, случаи, в които първо се създава страх у гражданите, след това и негативна позиция от тях а, и тези политици а, вземат позицията да ние представяме нашите граждани, но има правни текстове, които трябва да бъдат разгледани. Самия въпросник а, не отговаря на духа на европейските договори. Това, което се случва на границите на Унгария, не мога да го разбера. Аз като граждани на Европейския съюз не Мога да разбера как се разглеждат изменения на закони, когато в същото време ам, войници по граници с гумени бутуши ам, ритат а, хора. Трябва да кажа, че оставам за впечатлението, че имаме нужда от повече Европа, повече правомощия за комисията и парламента и по-малко правомощия за съвета и неговите държави членки. And uh, Kinga Gal is indicated as well, Kinga. Благодаря, господин председател. Не искам да се намеса в дебата, так, защото не, не смятам, че нещата са правилни. Но трябва да отговоря на току-що казаното. Един милион души плюс 27 хиляди по интернет отговориха на въпросът, така че те не бяха задължени да го правят. Ако искаха да отговарят, можеха да отговорят. Ако смятаха, че въпросите са подвеждащи, те нямаше да отговорят. Тези, които искаха 1 милион плюс 27 хиляди по интернет, отговориха, значи в крайна сметка трябва да вземем предвид тяхното а, израза на тяхната воля. Унгария а, построи ограда, за да защити външната граница на Европейския съюз. Аз не смятам, че това е най-доброто решение, оградата. Но но за сега никой не е дал по-добро решение, никой не е казал кое е доброто решение. Кое е доброто решение? Предполагам, че след, следите нещата много отблизо. Целта е да се защитат външните граници на Европейския съюз и като страна членка на Шенгенското пространство, Европейска, е, Унгария прилага разпоредбите на европейските договори. Задължение на страната е да регистрира а, мигрантите, но проблемите идват от системата, която ние създадахме тук. Сега, в момента идват иммигранти, бежанци, всякакви и те просто не искат да се регистрират и правят всичко възможно, за да избегнат а, някакви действия, докато не стигнат до Германия. Те просто не искат да имат нищо общо с а, унгарската полиция. Така че, когато бе изградена оградата Ко, кои са, какви са тези хора? Кои са тези бежанци и мигранти, които не мог, и не искат да отидат тук или там? И които не искат да се регистрират, но искат да минат през оградата, създавайки проблеми. Полицията в крайна сметка е от другата страна на оградата, така че това означава, че те искат да прекусат а, оградата, независимо от, от, от това, че това не може да стане. И понеже не може, какво правят? Те хвърлят а, в камъни, нападат полицията. Никъде в а, медиите през последно време не сте, не сте видяли подобни а, е, снимки или картини. Какви са тези мигранти, които не искат е, да а, е, си сътрудничат с властите, а също времето предприемат подобни дейности. Сега, за мен е не ми е нещо, което абсолютно не е недопустимо да, децата да бъдат на първа линия, децата да бъдат пред тях. Че те хвърлят децата през оградата. Това никой не говори за това, никой не показва това, но това са неща, които трябва да бъдат показвани, видени. Така че трябва да, да виждаме нещата от едната и от другата гледна точка. Така че това, което прави в Унгария в момента е да спазва европейските права, правила, правила, които са приети под тази, този парламент. Така че цел, целта не е да а, обвиняваме онези, които спазват правилата, а страните, които не правят нищо. А не а, онези, които се опитват да защитават а, границите на Унгария. Имаме няколко въпроса, колеги. Има още двама колеги, които искат да вземат думата. Ще им дадем думата. След това Софи за която ще е, направи нещо като заключение и ще минем към следващите въпроси. Така че да не забравяме, че имаме още работа. И с това ще приключим изказванията, господин Герик. Благодаря, господин председател. Общественото мнение в е, нашите страни има право да обсъди положението в съответните страни, и всичко свързано с миграцията и убежище. В противен случай ние просто няма да сме на висотата на принципите на демокрация. Разбира се, ние трябва да бъдем солидарни с Унгария, която обаче има право да направи преценка. И второ, гражданите на е, европейските държави имат право границите им да бъдат защитени. Благодаря госпожа Гол за информацията, която ни предоставихте всички от тези, които знаят какво става в съответните им страни, трябва да споделят е, това, тази информация с всички. Аз в крайна, в крайна сметка става с дума за е, граничали или гранични войски, които вършат работата, за която са назначени и които в крайна сметка защитават е, демокрацията. Става тези, които в крайна, в крайна сметка има някои, които се противопоставят на основните принципи, които са прияти тук. В момента сме свидетели на една от най-тежките кризи, пред които е изправен Европейския съюз в последните години, така че трябва да решим проблема, трябва да бъдем солидарни, но първо трябва да се изслушваме едни други и не да упражняваме натиск над отделни държави членки, тъй като това ще доведе до е, обратни последици. Това, което иска да направи Унгария е да защити границите на Европа. Госпожа Гал каза това, което и аз исках да кажа. Само ще допълна, че Унгария е гранична държава и прилага нашите общи правила, за да защити нашите общи граници от незаконна миграция. Доколкото знам, границата не е затворена Унгария просто се опитва да накара мигрантите да се регистрират в Унгария, както изискват общите правила. Но виждам, че е, някои, някои не спазват правилата, някои въобще не ги интересува, а искаме Унгария да ги спазва. Така, сега нека да се върнем към казаното от Софи и да дадем думите на Софи. Да, виждам, че дебата се насочва към граници и огради, а не към допитването, извършено от унгарското правителство, но ще се върна към това. Сега ще отговоря на казаното от колегите. Гал, you're absolutely right. Да, госпожа Гал, всички направиха грешки. Парламента, комисията, държавите членки. И че, в крайна сметка, това е една страхотна бъркотия. Така че тук не става дума да се обвиняваме едни други. Но сега сме в бъркотия, хаос, но има възможност за решаване на проблемите. Аз лично съм много разтревожена от решението, от някои решения, включително и най-вече от тези на унгарското правителство. Аз също критикувам а, и критикувах много остро холандското правителство, но в крайна сметка ние имаме международни ангажименти, които сме поели, европейски задължения, кои, за които сме отговорни. Едно от което е да дадеме убежище на бежанците и то само на милите хора. В крайна сметка бежанците трябва да бъдат закриляни, независимо дали са лоши, грозни, неприятни и така нататък issue because the commission hasn't actually... Така, комисията не въобще не отговори на моя въпрос, защото и вие говорихте за спешните мерки на предприяти от унгарското правителство, но въпросът не беше за това. Просто комисията се опитва абсолютно съзнателно да избягва отговор на въпроса. Може би трябва да поканим господин Цимерманс да ни обясни какво мисли по въпроса, защото става дума за политически въпрос. Така че връщам се към въпроса, който зададахме и отговора на комисията. Комисията каза, че ще следи отблизо положението. И моят въпрос към вас беше след като проследихте положението, какви са вашите заключения? Вие не отговорихте. Аз ви попит... Да, аз ви питам за допитване, извършено в началото на годината. Тук, нали, още веднъж прочетахме блога на комисара, става дума така нататък, не, не подвеждащи въпроси и така нататък, и ви цитирахте същото. Така че, дали, да или не написаното от е, комисаря се отнася за публичното допитване. Да или не? Защото ако е да, то тогава комисията трябва да предприеме е, процедура по нарушение срещу Унгария. Така и госпожа Галфакта, че толкова хора са отговорили на а, това допитване не означава, че то не е ксенофобично или а, подвеждащо. Аз смятам, че допитването е ксенофобично по съдържание, подвеждащо, че в него са също за съдържанието съдържа а, предразсъдъци и така нататък. Има не, а, ум, ум, омраза към мълчинствата и така нататък. Но факта, че хората са а, е, отговорили или не отговорили, че малко или много са отговорили, това в никакъв случай не променя съдържанието. Така че, а към комисията е да или не и ако е да, какви е, действия смята да предприеме комисията. Благодаря ви. Виждам, че задавате въпрос на комисията, но струва ми се, че не, не сега е момента да започнем диалог. Извинявайте, в крайна сметка сме приели е, глупави решения. Просто, напротив, ние всъщност не можем да е, упражняваме парламентарен контрол, а комисията избягва отговори на въпроси. Да или не, това укачествява съдържанието на а, е, допитването и ако да, какво е предприела комисията. Аз не, аз не питам комисията какво мисли за а, е, ядреното сливане. Така, комисията ще ще каже ли да или не. Но в крайна сметка не можем да започнем дискусия и диалог тук. Те са длъжни да отговорят. Имаме още два въпроса. Става въпрос за липса на време. Така че, искате ли да отговорите съвсем накратко на последния въпрос, който ви беше отправен. Благодаря ви. Нямам намерение да заобикалям нищо. Окачествяването на допитването от страна на комисията е посочено в нашето становище относно последващите стъпки ние не се фокусираме върху спешни мерки. Всичко е анализирано, както и аспектите свързани с основните права. Вие говорите отново за мерките от септември. Аз говоря за консултациите. Дали това окачествяване е свързано с консултациите? Това означава, че съгласно вашата логика и задълженията съгласно договорите, комисията трябва да се намеси. Защо комисията не се намесва? That, that's, that's, that's a limit of what we're going to have from the Commission. So, you know, and to be honest... Нека да сме честни. Два пъти комисията отговори. Софи, е, това е което можем да получим като информация от комисията. Нека всеки да си направи изводите. Всички колеги взеха отношение по въпроса и другите членове взеха отношение, както и комисията. Не искате да добавите нищо, виждам. Преминавам към точка 24. В друг въпрос с искане за писмен отговор до комисията. Първо трябваше да обсъдим този въпрос, но представителя на комисията го нямаше и затова се връщаме на тази точка обратно. Това е въпрос искане за писмен отговор до комисията от 27 февруари относно непридружаваните малолетни и непълнолетни лица в Европейския съюз, задана от Натали Гризбек и Сесилия Викстрион. Натали Гризбек ще говори от името на двамата членове. Имате думата. Благодаря господин председател. Ами аз щях и по-дълго да изчакам, за да получа прецизен отговор на прецизния въпрос, който зададе Софи. Вероятно трябва да поканим комисария, за да получим от него ясен отговор на зададения въпрос. А по точка 24 и писменият въпрос, който зададох на Европейската комисия през февруари 2015 година, заедно с Сесилия Викстрам, която би искала да се присъедини към днешния дебат, но нямаше възможност да остане до края на заседанието. е въпроса за непридружените малолетни и непълнолетни лица в Европейския съюз. Както си спомняте, през 2013 година Европейският парламент с голямо мнозинство прие е, доклад по собствена инициатива за непредложените малолетни и непълнолетни в Европейския съюз, който аз бях изготвила. Припомням ви, че е, в този доклад е, се изказваше съжаление за разпокъсаността на правната рамка в Европейския съюз по този въпрос и насочи Европейската комисия да, излез, да излезе с наръчник за добри практики за професионалистите в сектора, в всички държави членки, за да се реформира правната, правният режим, и да се гарантира приемат на непредложени малолетни и пълнолетни в рамките на Европейския съюз. Междувременно радвам се, че започна проекта Connect, чиято цел е да се установят най-добрите практики, да се подобря връзката между действащите лица и заинтересованите страни. Този проект а, има много измерения, няма да се връщам на всички от тях, но а, една от целите му беше да разработи наръчник, в който да се направи обзор на европейско законодателство и на практиките по отношение на непридрушените малолетни и непълнолетни. Това е едно начало, което в процеса на работа на Европейската комисия. Припомня ви, че само с докладчите в Сянка, по изготвяне изготвянето на този доклад по собствена инициатива, се срещнахме с редица работещи на място по тази тема, които са напълно безпомощни и изгубени в пълния хаос който цели на законодателно равнище в Европейския съюз по тази тема. На второ място в доклада по собствена инициатива поискахме от Европейската комисия да изготви ръководни насоки за държавите членки които би трябвало да се проявят под формата на минимални изисквания за всички държави членки, които трябва да се спазват по време на процеса на процедурата за приемане на непридружено малолетно и пълнолетно лице в Европейския съюз, докато се намери някакво дългосрочно решение, за да се гарантира на това уязвимо лице закрила адекватна за статута му. Знам, че се работи по някои елементи споменати в непосредствена инициатива, като например определянето на възрастта на детето, търсенето на семейството, работата за определяне на попечител. По всички тези елементи има напредък но малко като в случая с Софи, не това поискахме чрез доклада ни по собствена инициатива, който, като казах, беше приятел с мнозинство. Припомням ви, че близо 700 колеги гласуваха за този доклад и поискахме истински ръководни насоки за определяне на тези минимални норми за малолетните. И пак повтарям, бих искал вашата комисия да отговори на този въпрос. Със сигурност Европейската комисия ще ни каже, че се работи по въпроса. А, като цяло бих искала да знам какви са намеренията на, на Европейската комисия за да гарантира по-добра закрила на непълнолетните и малолетните лица в Европа. Въпросът е наистина от съществено значение, защото всички дебати, които водихме и днес, и вчера в комисията Либе са важни теми а междувременно трябва да споменем, че непълнолетните малолетни лица се споменава само веднъж в дневния ред за миграцията, публикуван на 13 май. А междувременно комисарят Аврамополус ни дойде и ни обясни това, което ние вече бяхме записали в нашия доклад, т.е. че разпоредбите са прекалено разпокъсани на европейско равнище. В заключение, господин комисар, кризата с мигрантите и беженците не е само по границите на Европейския съюз, тя е в самото сърце на Европейския съюз, защото аз пътувах по пъти, идващ от Балканите, се срещнах с хиляди беженци, включително и с непълнолетни, малолетни, които са непредложени, които са напълно скъснати от семействата си и действително трябва да изготвим специфичен инструмент, с който да се погрижим за тези не придружени малолетни и непълнолетни лица. Те, са, те бягат от войната, те са преживели немислими за нас ужаси и а, е напълно недопустимо те да бъдат посрещани по подобен начин. Това е срам за Европа, защото ние очакваме ясен отговор и ясен ангажимент от страна на Европейската комисия, като последващо действие в нашата група с инициатива, която беше приятел вече преди повече от две години. Благодаря ви. Натали, Благодаря ти, Натали. Ако няма други членове, които искат да вземат отношение, може ли да дам думата на комисията? Катерина искаше да каже нещо, моля. Грация, грация, президенте. Йо, Благодаря, господин председател. Исках да взема думата, защото искам да благодаря на двете колеги, които задават този въпрос или са задали този въпрос. Важно е да се привлече вниманието към този въпрос. Аз също съм имала възможност преди няколко месеца да поставя подобен въпрос на комисията. Моя въпрос също беше свързан с непридружаваните малолетни и непълнолетни лица в Европейския съюз. Тези непълнолетни лица идват тук, след като са преминали през много препятствия, били са изложени на много рискови. Какво се случва в Европейския съюз и продължават да са изложени на големи рискове. В зависимост от коя държава членка на Европейския съюз пристигат те, условията също могат да са различни. Искам да подчертая, че непридружаваните малолетни или непълнолетни лица е въпрос, който не е а, някакъв съпътстващ аспект или някакъв допълващ аспект към темата за миграцията. А, напротив, този въпрос е, е главна тема. Повече хи, а, е, а, е, няколко хиляди непридружавани малолетни и непълнолетни лица са пристигнали в Европейския съюз тази година. Има увеличение с 400% в сравнение с периода от преди това. Тоест въпросът е доста актуален. Какви специфични усилия са положени, за да могат тези непридружавани малолетни и непълнолетни лица да бъдат защитени. Трябва да кажа, че много малко съм чула от е, специфичното внимание, което трябва да се обръща на непридружаваните малолетни и непълнолетни лица. Вниманието трябва да бъде насочено специално към тях, защото те са жертва на голяма хуманитарна криза. и а, те имат нужда от а, помощ, защото са уязвими. Не мога да дам думата на повече колеги да вземат отношение по темата. Сега ще дам думата на комисията. Стивън Райан, може ли да отговорите на въпроса на госпожа Гризбек? Без микрофона е ораторът.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 Искам да се извиня за това, че не дойдох, когато беше зададен въпроса за първи а, път. По-рано от предвиденото беше зададен въпрос. Извинявам се от името на комисията за късното отговаряне на въпроса. На 25 юни е, беше изпратен отговора. Няма да повтарям точно това, което е посочено в писмения от писмения отговор госпожа Гриспек много добре обобщи основните елементи. Ще направя някои общи коментари и ще се е, спра на работата, която е била свършена и, и действията, които са отразени в писмото. През няколко, е, през няколко години са приети или преразгледани разпоредбите за защитата на непълнолетните и малолетни непредружени лица. Това е направено и в рамките на системата за предоставяне на убежище най-добрия на интерес на детето трябва да бъде взет предвид при всички, всички действия, които се предприемат по отношение на малолетни и непълнолетни лица. Комисията продължава да се фокусира върху практическото изпълнение на въпросните а, правила, свързани с непридружаваните малолетни и непълнолетни лица. Този въпрос е много важен, като се има предвид увеличаващия брой на лицата, а, тържещи обежище, лица, които са малолетни или непълнолетни, чието брой се увеличил, както подказаха и а, депутатите. Комисията ам, изготвя насоки и ам, споделя добри практики с държавите членки. Относно развитието на добрите практики и политики за непридружаваните малолетни и непълнолетни лица, госпожа Бек отрази развитието на наръчника и на документа, който е изготвен от Connect. Съгласни сме, че за държавите членки този а, наръчник и а, документа са много полезни, когато се прилагат правилата на практика. Има каталог, който е доста изчерпателен. Службата за оказване на помощ, предоставяне на обежище, също изготвя насоки за определене на възрастта. Те също анализират някои насоки, свързани с намиране на семействата. Има и насоки, свързани с това да се окаже подкрепа на децата, които са изоставени от родителите си. И нещо друго, което искам да посоча е следното. Наръчника на Комисията за изпълнението на директивата за връщанията документ прият под формата на препоръка миналата седмица от комисията като част от пакета на мерките за миграцията, прияти на 9 септември и това беше обявено от господин Юнкер в ображението му към Европейския парламент за състоянието на Съюза миналата седмица. Европейската програма за миграцията – включва в себе си изготвянето на всеобхватна стратегия за изпълнението на план, свързан с непридружаваните малолетни и непълнолетни лица. Намерението е това да е стратегия, която да обхваща непридружаваните деца, не само де, да се обхваща децата не само в контекста на миграцията, ми децата като а, цяло. Освен това, трябва да кажа, че се провеждат и дискусии на вътрешно ниво в комисията, за да се определи точно каква ще е формата на това действие и какво точно трябва да се направи. Благодаря. Сега Натали Гризбек има думата и да каже какво смята по дадени от вас отговор. Благодаря ти, Клод. Благодаря на представителят на Европейската комисия за това, че ни припомни какво се случва от 2012 година насам. Обаче бих искала Европейската комисия ясно да чуе, че положението днес е много различно в сравнение с положението през 2012 година. Съжалявам, че в дневния ред за миграцията само на едно място се споменава въпроса за непредложените малолетни и непълнолетни лица. Това наистина е жалко. Трябва да си дам сметка, че не работим в контекста на обичайни е, обстоятелства. Изправили сме пред е, безпредседентно предизвикателство, както припомниха и колегите. Всички сме съгласни, че положението днес е много сложно и повече от всякога е трудно да се намери отговор но в крайна сметка от нашата способност да намерим някакъв отговор, поне според мен зависи от самото оцеляване на Европа. Ето защо това трябва да бъде сред приоритетите ни, а най-големият приоритет в рамките на тези приоритети е закрилата на най-уязвимите. Най-уязвими са децата и то те са голям брой и не само по границите на Европейския съюз, но разпръснати по цялата територия на съюза. Пак ви пак повтарям, в нашия доклад по собствена инициатива, прият голямо мнозинство, се заяви желанието на Европейският парламент да бъдат изготвени тези стратегически ръководни насоки, изготвени на минимални стандарти, за да гарантира държавите членки, че функционира наистинска система за закрила, в частност по отношение на младите. Съжалявам, но днес след обед не усещам истинска, истински ангажимент и истинско осъзнаване на огромните трудности, с които се справяме. Надявам се, положението бъде по-различно. Благодаря ти, Натали. Сега преминаваме към точка 25. Следващия въпрос. Искане за писмен отговор до комисията 17 април 2015 относно мюсюлмани. Удавили християни на път за Италия. Зададен е въпрос от Вики Мейер. Госпожо Мейер, имате думата.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 Отправих въпрос към комисията в тази връзка и не трябва ли в тази връзка да се забрани ам, иммиграцията на граждани от мусулмански държави. Срокът изтече много отдавна, затова аз поисках този въпрос да бъде включен в дневния ред все пак получи се закъснение ам, отговор от комисията. В отговора се отправят упреци към мен, а, че ам, съм популистка. Ам, но нормално ли е а, да се хвърлят хора зад борда? Комисията дали е на мнение, че всеки въпрос, свързан с връзката между миграция и тероризъм, е неоправдан, въпреки че тероризма трябва да бъде осъждан. Евроюст и либийските министри смятат, че тероризма може да се разпространи от, мусулманск, от представители на ислямска държава, а сред се намират и представители на ислямска държава. Госпожа Киенги иска също да каже нещо. Grazie signor Presidente, volevo, eh, sarò molto breve anche per... Благодаря господин председателю, съвсем накратко. За нас е ясно, че е, не трябва да има дискриминация. Всяко е, престъпление трябва да бъде наказано. Не може с едно е, престъпление да се свързва цяла общност. Когато се извършва престъпление или когато това е престъпление наистина е окачествено като престъпление, трябва да се преследва и наказва. А, но не може да се прави а, разлика между... Но трябва да се прави разлика между тези престъпници и останалите. Не може всичко да се слага под един знаменател. А, трябва да си припомним още веднъж, че не става въпрос за това да приветстваме всички с добре дошли трябва да подхождаме в унисон с нашите принципи и те да бъдат прилагани по надлежния начин. Благодаря ви. Господин Юрек, е, няма да има други, които ще вземат думата. След това ще дам думата на комисията. Господин Юрек. Благодаря. Ние а, можем да зададем а, всякакви въпроси. А, през 13 век а, известен мислител зададе въпрос, е задал въпроса за, за, за съществуването на Господ от 14 век в Полша има общност на мюсюлманите, която е част от нашата нация. И аз искам да задам друг въпрос. Не сте ли шокирани? И питам Европейската комисия. Говорим толкова малко за този инцидент, който спомена Вики. Аз участвах в заседание на комисията АФЕТ. Не днес беше това заседание. АФЕТ не заседава днес. И по време на това заседание на АФЕТ всеки говореше за трагедията Свърза с едно а, момче, което е а, удавено и това, а, този инцидент да се използва, за да се упражнява влияние върху общественото мнение. Виждате как а, един е, изолиран случай може да се използва за а, въздействие върху общественото мнение. Защо този инцидент, за който говори Вики, да не се обсъжда и защо трябва да бъде заметен под масата? Въпросът е много важен и смятам, че този въпрос трябва да бъде обсъден и искам комисията да взема отношение и по мълчанието, което цари в медиите, защото говорим за свобода на ам, мнението. Да, разбира се, комисията може да отговори. Ето, ам, това е свобода на словото. Е, заседанието се излъчва. Вие задавате въпрос, комисията отговаря. Няма сравнение между е, двете неща. Тук говорим е, за а, някой, който а, се е изправил пред смъртта, когато е бягал и е търсил убежище. Извинявайте, нека да довърша. Извинявайте, аз а, искам да се изкажа, оставете ме да се изкажа. Не може да се прави а, сравнение между двата случая. Сега а, нека комисията да вземе думата. Господин Юрек, доста време имахте е, за да изложите позицията си. Позовавам се на вашето сравнение, което може да е обидно за някой. Нека комисията да отговори. Quelques questions. Je vais Исках я да взема думата. Софи имаше възможност да зададе няколко въпроса. Аз искам да се изкажа по начина, по който се ръководи този дебат, а не по същество. Да, както знаете, имахте възможност да вземете отношение. Западете тишина, за да дам думата на комисията това е регламентер. Живе на друга. <laughs> По право имам право на отговор, искам да се възползвам това свое право. Извинете, но ви моля за малко тишина и за уважение към другите, които искат да вземат думата. Думата има комисията. Благодаря ви. Thank you very much, Mr. Chairman. Благодаря, господин председателю. Както беше посочено, отговор вече е изпратен в края на юли. Моите, както и моите колеги, аз извинявам от името на комисията за закъснелия отговор. Както сме посочили в писмения си отговор, комисията осъжда всякакъв престъпен акт, включително и този, който е извършен, независимо от кого е извършен и да, на съответното престъпление трябва да бъде от, осъдено. Не може да се е, правят е, такива общи е, връзки с престъпленията и миграцията и че определени групи от хора могат да представляват опасност. Не могат да бъдат обвинявани отделни общности възоснова на техния етнически или религиозен происход. Господин Тимер Манса също е взел отношение по въпроса. Европейския съюз е изправен пред много големи предизвикателства, свързани с миграцията и трябва да насърчаваме е, прилагането на нашите ценности и на е, да живеем в едно плуралистично общество. Искам да припомня, че свободата на мисълта и свободата да, на веро, веро, вероисповеданията е а, заложена в член fully contribute to our societies. Член 10 от хартата. Необходимо е да продължим сътрудничеството на европейско ниво и на ниво държави членки, за да се гарантира ефект, ефективно изпълнение на а, национално ниво трябва да се има предвид, че е, иммигрантите трябва да бъдат прияти в обществата на равни нога, да се споделят ценностите с тях и да са в среда е, без дискриминация и без ксенофобия. Трябва да се насърчава солидарността и социалното включване. В същото време трябва да се отвоят усилията, за да се е, а, противодейства на насилието срещу мигрантите, както и да се противодейства на езика на омразата. Комисията работи в момента с държавите членки, за да мобилизира допълнителни ресурси и средства, за да подсили капацитета за приемането на мигрантите. В същото време трябва да се използват по-добре съществуващите ресурси и средства, да се ем, увеличат синергиите между отделните фондове и така могат да се подкрепят политик на държавите членки, свързани с миграцията. Er, um, ja, ik zal kort zijn. Het, het is eigenlijk niet eens meer naïef. heb een Britse data? господин председател. Ще бъда кратка. Ами, само мисля, че това, което дава като отговор Европейската комисия в днешния дебат е малко наивно. Аз имах предвид терористи, за които се крият сред а, беженците. И смятам, че крайно време да се запитаме кога ще бъде извършен следващия атентат, защото терористите които извършиха атентат срещу музея също бяха дошли по море, както туристите идващи в Европа, така че Европейската комисия твърдили, че политиката на, за миграция е по-важна от а, политиката на сигурност, това ми притеснява. Благодаря ви, сега минала към следващата точка от дневния ред, доклад на държавите, за държавите във връзка с проучване на политиките и на държавите членки по отношение на децата с увреждания. Това е получено, което ще бъде от Марта Балестерос, главен правен и политически съветник и Натали Мьоренс, правен съветник. Ще ви помоля да се присъедините към мен тук на председателското място. За какво става дума? За деца с увреждания, които се оказват още по-уязвими. Ето защо те изискват приемане на специфични мерки, прияти от Комисия на ООН за правата на детето. Като деца с увреждания, те са особено уязвими граждани на Европейския съюз се нуждаят от специфична закрила съгласно Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. Днес ще, ще изслушаме представяне на резултатите от изследвания, свързани с настоящото положение на децата с обращане в Европейския съюз и необходимостта от приемане на законодателство на Европейския съюз и допълнителни мерки. Първо давам думата на госпожа Марта Балестерос. След това ще дам думата на Натали Мойренс. Първо дам думата на госпожа Балестерос, ако сте готова. You've got it, you've got it on the screen. So, so please go ahead. Thank you for inviting Milia to... Благодаря ви за поканата да направя презентацията днес. За да ви представя Милия, това е консултантска компания, която предоставя своите услуги в областта на основните човешки права в частност. Специализирани сме в областта на европейското право но обхващаме и законодателството и политиките на всички държави и членки, ето защо имахме възможност да изготвим поръчването, поръчено от Европейски парламент. Знаем, че Европейския съюз има 100, мили... 100 милиона деца и има 8 милиона ли... лица с увреждания в Европейския съюз. Не знам колко са децата с увреждания в съюза. Европейския парламент поиска оценка на състоянието на тези деца, за да се добие допълнителна информация за техните права, за прилагането на политиките и дали Европейския съюз трябва да предприема допълнителни мерки за подобряване на състоянието. В първия си етап нашето проучване е обхвана 11 държави членки, изготвихме доклади за всяка една от тях. Допълнение изготвихме и проучване, което обхвана сравнения на данните от всички държави членки и анализирахме европейското законодателство налично в тази област, за да излезем с препоръки за по-нататъчни действия. В вторият, етап попаднахме още 10 държави членки и Шотландия. И, и също така включихме и изпълнителният синтез на националните доклади и сравнителните данни. В анализа си обхванахме изискванията и на двете конвенции на ООН, Конвенцията за правата на детето и Конвенцията за правата на хората с увреждания от е, върховенството на интереса на децата през е, правото на семейен живот, правото на недискриминация, правото на образование и всички останали права. Като лицата с увреждания, децата с увреждания са особено уязвима категория граждани на Европейския съюз. Всички имаме приятели или членове на семейството, които имат деца с увреждания. и знаем, че в ежедневието си те се сблъскват с редица проблеми от момента на раждането на детето, от определене не, не във всеки момент, извинете, от раждането се определя диагнозата за увреждания на толкова раден а, етап. Не винаги смесата са наясно кои са органите, които могат да им предоставят помощ и подкрепа какви са решенията, които могат да бъдат взети от семейство по отношение на образованието на детето, какви решения се взимат за образователната програма на тези деца. Всички имаме деца и всички се вълнуваме от тяхната безопасност, но децата с увреждания са особено уязвими за по отношение на опасността от насилие и дискриминация. Така че какво може да се направи на европейско равнище? Първо момент трябва да отбележим, че Европейския съюз няма изключителни правомощи в областта на децата с увреждания. Както е писано в член 46 на договора за функционирането на Европейския съюз. Въпреки това, Европейския съюз е страна по конвенцията на ООН за правата на хора с увреждания. И макар, че конвенцията макар че Конвенцията за правата на детето не е ратифицирана от Европейския съюз, правата и водещите принципи на тази конвенция са отразени в редица документи на Европейския съюз. Така, например, Защита правата на детето е един от основните цели на Европейския съюз, съгласно член 3 на договор с Европейския съюз, а съгласно член 19 Европейския съюз има възможността да приема мерки за борба с дискриминацията, независимо на каква основа и в частност за, срещу дискриминацията на основа увреждания. Оказва се обаче, че приемат на подобни мерки е трудно, защото за него е необходимо единодушие като метод за взимане на решение в съвета. Има обаче и други политики, които са свързани с правата на децата или свързани с правата на хората с увреждания, като областта на образованието, например. И в тези области Европейския съюз може да насърчи дейността на държавите членки чрез приемането на ръководни насоки или на най-добри практики в рамките на метода за сътрудничество. Какви са основните заключения, които сме направили в нашето проучване? На първо място и на национално, и на европейско равнище правната рамка е добра, ефикасна, но а, тя не е специфично насочена за децата с увреждания. Тя е част от отделни елементи в тази област и в крайна сметка няма цялостен обзор и целенасочена политика за закрила на децата с увреждания. Методологията, която използвахме за изкопване на нашето проучване, се основаваше на проучване на правото, но също така и на консултации с заинтересовани листа, да страни, извинете. На тях беше дете, което се яви прекрасно да имаме права, но ако нямаме достъп до тях, те са напълно ненужни и безсмислени. Така че според основният проблем е в прилагането на правата на тези деца и в частност правото на недискриминация, правото на приобщаващо образование, което ще бъде представено след малко от колегата. Но освен това има и други проблеми, свързани с недостига на информация, недостига на осведоменост, в обществото като цяло, но и в съответните семейства, които са засегнати от а, този проблем. Има също така и недостатъчен а, контрол над състоянието на тези деца, защото има липса на систематично набиране на данни по този въпрос. И тук може да се намеси Европейския съюз, може да се организират а, кампании за осведомяване на общественото мнение или да се положат усилия за, за събиране на съпоставими данни, които да изградят една истинска система за контрол. Освен това, в редица от докладите за държавите членки се споменава конкретни случаи на децата в специфични институции. Това обаче не е проблем, който вълнува който засяга само децата с увреждания, затова няма да се спирам сега на него. Сега давам думата на колегата. So I will, I will explain a bit more about... Аз ще се спра на тези права, които изтъкнахме в изследването. Правото на недискриминация на основата на увреждане се представа от всички държави членки благодарение на транспозицията на директивата от 2008 година, но в много държави членки, като че ли обхвата не включва тези е, отрасли, които са, е, са от значение за децата, като например образованието или. Сега, включва се правото на разумно настаняване, което означава, че децата могат и имат същите права като другите деца, като, на, като например, детето, което има увреждане, е, разполага с повече време при, в, на изпит от другите деца или класната стая трябва да бъде на ам, партера, за да може да има а, достъп. Т.е. това са мерките, които трябва а, да бъдат а, предприяти за защитата на техните права. Както виждате тук, три са основните проблема, на които се спряхме. По-специално в, и по-специално в образованието не се е, прилага правото на така нареченото разумно настаняване във всички държави членки, както и е, не се вземат предвид оплакванията на децата. Най-често се изтъква липсата на средства. Като, например, дете с увреждания може да бъде настанено в класна стая, където да, да се яви на изпит, но примерно няма достатъчно средства за наемане на допълнителни, на допълнителен персонал, който да присъства на този изпит или така нататък, или е, става дума за транспорт, е, посигурен до е, учебните заведения. Така че ние предлагам Европейския парламент да поиска обяснение относно дефиницията на така нареченото разумно настаняване, за да може наистина да се вземат необходимите мерки, за да имат децата достъп до съответните услуги. В Директивата за недискриминация също така трябва да се вземат предвид нуждите на децата с увреждания, включително и правото на включващо образование. Детето трябва да може да посещава училище по избор, което наистина е много трудно за някои от тях, тъй като препятствията са много браени това означава, че трябва да има и достатъчно а, обучени преподаватели, които да предоставят а, съответното образование. Свидетели сме за това, че най-често децата с увреждания са насочени към специализирани на училища, защото не могат да намерят съответно друго подходящо училище и обикновено тези учебни заведения са далеч от дома. Държавите членки раз, разполагат с е, различни е, системи за да, е, да речеме оценка на нуждите на децата, но обикновено, обикновено родителите се оплакват за това, че техните нужди не се вземат предвид, не се вземат предвид и мнението на децата. Също така не съществува достатъчно култура в обществото за приемане на а, другия, на по-различния. А, като, на, на, например, когато в някои училище се, се вземе решение класната стая да бъде преместена от най-горния етаж на най-долния етаж. Това се, ем, на това се противопоставят е, родителите, така че нашите препоръки на следващия слайд са. Европейският парламент трябва да бъде двигателя за насърчаване, обмяна на най-добрите практики и приемането на минимални критерии, които да бъдат прилагани в различните държави членки за насърчаване на е, разнообразието, приемането на другия. Защото много често бъдещето на тези деца е, е много ограничено, поради това, че те са посещавали специални училища, така че необходимо е да се вземат е, мерките за едно включващо образование предимно. Колеги, разполагаме само с 5 минути. Не можем да молиме за допълнително време, така че давам думата на двамата желаещи. Но бъдете много кратки, защото просто госпожа Стивенс, имате думата и след това Кятрин. Thank you, Chair. Uh, one minute is really short. Благодаря, господин председател. Една минута е много кратка за този тъй важна тема и наистина е срамота е, че колегите ги няма. Може би Разбира се, че това е последната течка на дневния ред, но следващия път ще, ще помоля тази точка да бъде много по-напред в дневния ред, за да могат колегите да участват в дебата. Трябва да не забравяме, че Европейския съюз беше първът, първа, първия, който ратифицира Конвенцията на ООН за хората с увреждания. Така че добрите практики трябва наистина вече да влезат в практиката. Разполагаме сега с абсолютно с необходимата информация 21 век е, разполагаме с високи технологии, а все още толкова много деца се сблъскват с толкова много препятствия. Тук в Белгия, в моята страна, включително децата, имат ужасно много проблеми. Така че мисля, че е крайно време, а, говорим за това от години и години, още препятствията и проблемите са много. Доколкото разбирам, има проблеми проблеми свързани с доста, не само с образованието, но включително заетостта, транспорта, околната среда, мястото, в което се живее. Всичко това е свързано. Не става дума само за образование, защото ако искаме включващо образование, трябва детето да може е, да е, разполага с необходимия транспорт, за да стигне до учебното заведение. Така че тук става дума за една цялостна верига на услуги или на достъп често говориме и за правото на предвиждане като основно право на европейските граждани. Говориме за правото на бежанците, но европейските граждани всичко и също имат право на движение, включително и децата с увреждания. Те също трябва да могат да разполагат с това право, както всички други граждани на Европейския съюз, но по отличен опит знам, че те нямат право на това, не могат да упражняват това свое право. Колкото до разумното настаняване, ако погледнем по-отблизо, ако ние не предоставяме подобно това подобно а, настаняване, това не означава ли, че е, извършваме дискриминационно действие? Не, ня, не е много ясно в европейското законодателство, така че струва ми се, че нещата трябва да бъдат разглеждани по-отделно, всеки един случай по-отделно в крайна сметка не всички деца имат еднакви нужди, всяка, е, нуждите на всяко едно отделно лице, е, мол, отделните молби трябва да се разглеждат е, по-отделно. не става дума само за образование, става дума след това за е, допълнително обучение, квалификация и статистиките доказват, че много хора с увреждания на практика е, по-нататъка в живота живеят в е, бедност, точно защото не са имали тези равни възможности, така че трябва да е, прекъснем този порочен кръг и да се вземат необходимите мерки за хората с а, увреждания. Наистина. Катерина, ти ще бъдеш последната. Грация, грация, Благодаря, господин председател. Да, наистина няма никой за обсъждане на последната точка, но благодаря се пак, че сме включили. Благодаря ви, че включихме тази точка в дневния род, който това е наистина един а, сложен, деликатен за обсъждане проблем, който ни вълнува всички, защото не, трябва да направим всичко възможно за насърчаване на а, упражняването на тези права. Не, не познаваме, може би, достатъчно нужди на децата с увреждани. Но, макар и да беше последната течка от дневния ред, все пак важното е, че точката беше включена в дневния ред, за да можем да я а, поставиме в центъра на нашето внимание и да можем наистина да вземем някакви решения. Европейският парламент трябва да поеме своята отговорност за промяна на а, цялостното отношение към тези хора и това бе казано от а, преждеговорящата. Необходимо е да, да има а, достъп до образование, но като цяло трябва да има достъп до мобилност като цяло, т.е. възможност за тези деца да е, спортуват, е, да посещават е, културни мероприятия, да имат възможност по-късно да се включат в трудовия пазар. В противен случай ние просто работим смисъл по смисъла на дискриминацията. noi impediamo talvolta l'accesso, è stato detto anche nella ricerca e grazie proprio че чест, често заради липсата на чисто физически достъп тези деца избират неподходящото училище, неподходящите предмети, неподходящите опции. И също Същевременно не трябва обаче да забравяме, че уврежданията биват различни, не става дума само за физически увреждания, има и проблеми с умствени увреждания, с децата аутисти. Това не всъщност е увреждане само по себе си, но още веднъж смятам, че беше много важно тази точка да че, че тази точка беше включена в дневния ред. Получихме допълнителна информация. Аз работя по правата на малолетните. Благодаря ви за това, тази инициатива. И всеки, всеки от нас в собствената си страна трябва да насърчава инициативите, които работят по посока премахване на всички дискриминации. Благодаря на госпожа Мюленс и е, госпожа Бърнс за техните изказвания. Точка 28. Разни. 20, точка 29. Утре продължаваме с междупарламентарно заседание на комисиите. Имате нещо по точка разни?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 Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Благодаря. Бих искал да ви припомня, че аз, че правото на отговор е право, което се гарантира по силата на правилника. Така че други членове на комисията взеха неколкократно думата, за да отговарят. Така че тук не става дума за а, някакво друго право, което искам, а това е по силото на правилото. Това беше първото и второ по, по процедурата. Тук трябва да се изслушват всички гледни точки и, докла, и председателя трябва да приема и да подкрепя различните мнения, а не да използва а, своята роля на председател, за да на. А, а, подкрепя едно а, мнение аз тук споме, в моето изказване говорих за а, смъртта, невинната смърт на десетки хора, които бяха жертви на омраза. Вие дори не го споменахте в вашия отговор. Така че смятам, че това е абсолютно неподходящ начин за разглеждане на подобен проблем. А, имате предвид точка 25. Точка 25. Да. Okay, Mr. Jurek, um, just to reply to your point. Само да отговоря на процедурния въпрос. Знаете, че аз съм привърженик на свободата на словото. Госпожа Мер беше автор на въпроса. Вие се отгов... Вие се включихте в дискусията, взехте думата, но по принцип нямаше необходимост да ви се отговор... да се отговори на вашия въпрос. Така че аз отговорих след това на вашата забележка. Не, така че за съжаление начина по който водехме този тази дискусия просто е недостойна за, този, за тази комисия. Така че а, добре, е, че повдигнахте въпроса. А сега с удоволствие бих ви дал въпрос, думата на следващото заседание да изкажете своето мнение, ако това е приемливо за вас. И така приключваме с точка раз. That's the end of the meeting. Mm-hmm. Oh, sorry, the meeting. Yeah, I just... А, извинете, просто бях започнал да казвам, че утре ще се състои между парламентарното изслушване. Утре в 9. Благодаря.